Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? Добър вечер, колеги. Моля, заемете местата си. Добре е да започнем изслушването на време, тъй като имаме доста строго организиран дневен ред и така, моля, ако искате да разговаряте, направете го извън залата. Добре е говорещите да могат да се радват на една внимателна публика. Добре дошли на всички на това публично изслушване и а, добре дошъл на господин Мимица, който следва да бъде комисар за международно развитие и сътрудничество. Както знаете, парламентът във връзка с правило 118, алинея 16 от процедурните правила следва да оцени общите, общата компетентност на кандидатите, тяхната лична независимост и личен ангажимент. Оценява също така познанията им в областта, в която ще бъдат комисари и комуникационните им способности. Това заседание се предава по интернет – е, както и чрез сателит, а скоро след изслушването ще са на разположение и видеозаписите. За днешното заседание имаме превод на 22 езика. А, така че, колеги, въпреки, че времето ви е ограничено, моля ви, изказвайте се спокойно, за да не се налага преводачите да ви настигат и да могат да си вършат работата. Комисарят е получил няко... определен брой въпроси в писмен вид и неговите отговори са на разположение на всички депутати в залата. А сега ще обясня процедурата. Първо ще дадем думата на кандидата за комисар за изказване, което ще продължи максимум 15 минути. След това преминаваме към основната част на изслушването. 45 въпроса от депутатите. На първия кръг ще чуем един депутат за всяка политическа група за не повече от една минута, а пък комисарият, кандидата за комисар има минута и половина за да отговори. След това задалият въпрос ще може да даде половин минута допълнителен въпрос и комисарят ще има една минута за отговор. И така, това означава едноминутен въпрос, две минути за отговор. Моля ви, спазвайте времето. Има и въпроси от две комисии, поканени на това изслушване. Комисията по международна търговия и Комисията по външни работи. Тези въпроси ще бъдат зададени след като чуем координаторите от политическите групи и след това ще е, чуем и останалите е, колеги, задаващи въпроси от различните политически групи. И така, това е процедурата. Надявам се, че ще успеем да се справим добре. Давам думата на господин Миница за максимум 15 минути. Заповядайте. You, Много се радвам, че съм тук пред вас като кандидат за комисар за международно развитие и сътрудничество. Политиката в областта на развитието е част от външните дейности на Европейския съюз. Една неразделна част от е в дългосрочен план да се предприемат мерки за Елиминиране на бедността. Солидарността е една от основните европейски ценности. Е, трябва да правим солидарност е, към хората, които живеят с по-малко едно евро на ден и към онези, които е, рискуват живота си, за да стигнат по някакъв начин до европейския бряг в лодки, които често стават техните ковчези. Трябва да правим солидарност към жените, жертви на насилие към децата, войници. Важното е партньорството да са основани на взаимен интерес. Когато има тероризъм в Африка, това представлява пряка заплаха за Европа. Когато се увеличат търговските обеми и се подобри възможността за работа на частния сектор, това е добро, добре и за Европа. Европейския съюз е най-големия донор в е, е, света, най-големия източник, извинете, на помощи за развитие и то е, чрез партньорства, чрез технологии, чрез иновации, инвестиции, предприемачество. И е, един от основните действащи лица в глобален план по отношение на Координиран за политика за развитие и ако аз бъда избран за комисар, ще поема отговорността Европейския съюз да продължи да играе тази водеща роля. Това ще е важно за следващото десетилетие, за периода след 2015 година и преговорите след Котону. И с това стигам до първия си приоритет, а именно една амбициозна рамка за периода след 2015 година настоящите цели за развитие на хилядолетието доведоха до насърчаващ напредък по отношение на елиминирането на бедността, на намаляването на бедността. Те насърчиха действия от международната общност и в рамките на по-малко от 10 години бедността бе намалена наполовина. Има по-малко хора, които си лягат гладни, по-малко деца, умират от предотвратими заболявания повече деца, особено момичета, ходят на училище. Можем да се гордеем с това, но а, все още има какво да се направи. Една жена в Африка има 29 пъти по-голяма опасност да почине при раждане, отколкото една майка в Европа. 750 милиона души по света няма достъп до питейна вода. 3 милиона деца годишно умират поради недохранване. В Азия и Латинска Америка нещата се развиват малко по-добре, но в Африка, на юг от Сахара, а, има 120 милиона повече а, души, които живеят в абсолютна бедност, отколкото а, преди 20 години. Новата рамка след 2015 година трябва да бъде насочена към социалното измерение, економическото измерение и екологичното измерение по начин, който да постигне достатъчно добро равновесие между тези измерения, чрез зачитане и на правата на човека, равнопоставеността, демократичните стойности и върховенството на закона, както и мира и сигурността. Би било ще бъде е, голямо предизвикателство всички тези елементи да се включат в една единна, универсална и всеобхватна рамка, която да бъде прилагана към всички страни, и бедните, и богатите, но това е едно предизвикателство, с което трябва да се захванем. Новата рамка ни дава една уникална възможност да координираме глобалните усилия за по-добро подпомагане на развиващите се страни чрез устойчиви и приобщаващи общества, които поемат отговорност и за своите усилия. Най-добрата услуга, която може, може един човек да направи на друг е не да му се похвали, не да му, не да му се похвали колко е богат, а да му покаже той какви богатства има. Важно е също така, както ще се прилага тази рамка и съм напълно съгласна с председателя Юнкер за това, че всички държави членки трябва да инвестират поне 0,7% от своя брутен вътрешен продукт в помощ за развитие и да се положат повече усилия за целите за развитие на хилядолетието. Държавите членки трябва да изпълнят тази цел в 2015 година. Но напредъкът все ще още не е задоволителен. Действително Европа преживя економически е, затруднения през последните години, но насречавам държавите членки да изпълнят това свое, този свой ангажимент. За да може помощта да бъде възможно най-полезна, трябва да направим всичко възможно да се работи ефективно, да се координира дейността, да се допълват различните усилия. Също време на партньорите трябва да увеличат а, а, рес, националните ресурси чрез А, ефективни системи за данъчно облагане и чрез борба срещу избягването и укриването на данъци. Трябва да включим всички партньори в развитието на економически растеж и заетост. Трябва да работим и с частния сектор, и с гражданското общество, и с всички хора в съответните страни. Само чрез глобално партньорство ще успеем. Европейския съюз трябва да изиграе своята роля в дефинирането на една амбициозна цел, програма за развитие, за да може да има устойчиво бъдеще за всички. Вторият ми приоритет е свързан с преговорите по една рамка за след действието, за след приключването на действието на споразумението от Котону. В настоящем споразумението е, е най-голямото споразумение между Севера и Юга в световен план. Въпросът е не дали е, страните от Африка, Карибите и Тихиокеанския басейн са важни за нас или не. Ясно е, че те са важни и то повече от всякога. Въпросът е как ще изградим своята нова рамка за бъдеще, която да се адаптира към новата реалност и към периода след 2015 година. Това не може да бъде просто продължаване по инерция, така както сме работили в миналото. Страните от АКТБ вече обмислят как да се движат напред и Европа трябва да направи същото с силни партньорства с страните от АКТБ и с зачитане на правата на основните ценности и е, чрез вземане на предвид на особеностите на всеки един регион и страна. Трябва да обмислим как да напреднем в своето партньорство и една от първите стъпки за мен е процес на обществени консултации. Моят трети приоритет е значително подобряване на последователността на политиката. Светът е все по-взаимосвързан и все по-взаимозависим и в областта на селското стопанство и търговията и на промените в климата и на мира и сигурността. И затова е много важно да има последователност в всички наши усилия в областта на външната политика. Сътрудничеството с партньорите ни може да бъде не само чрез помощ, но и чрез обмен в областта на науката, здравеопазването, образованието, също и по въпросите, свързани с равнопоставеността между половете, за младеща и мобилността на работната ръка. Много е важно нашият Европейски съюз да отразява нашите ценности. Председателя Юнкер подчерта колко е важно да се работи последователно и координирано и новата структура на комисията с договорено сътрудничество с върховния представител и заместник-председател ще подобри синергизма. Много е важно да работим заедно и в областта на общата политика, политика на сигурност, и в областта на хуманитарната помощ, и в областта на търговията, и в областта на миграцията. Ако бъде потвърдено моето назначаване за комисар, ще работя за подобряване на последователността на политиката на развитие и ще настоявам да се проследяват всички съответни инициативи, да се работи, от, да се предвиждат нещата от рано и ще работя в тясно сътрудничество с останалите комисари, за да можем в дълбочина да анализираме всички инициативи, още докато те са в етап на оформяне. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, 83% от европейците смятат, че е много важно да се подпомагат хората в развиващите се страни. 61% смятат, че помощта за развитие трябва да се увеличи. И 70% от европейците смятат, че подпомагането на развиващите се страни е добро и за тях. За да поддържаме тази силна подкрепа от обществеността, трябва непрекъснато да показваме, да доказваме, че политиката за развитие действително постига резултати. Нейните резултати трябва да станат по-видими и за това за мен е много важно да има подход, ориентиран към постигане на резултати, за да се види, че всяко евро си е струвало да бъде инвестирано. Следващата година е Европейската година за развитие и това е отлична възможност да разговаряме с гражданите в Европейския съюз и да им разясним защо политиката за развитие е добра за всички нас. Госпожо председател, е, уважаеми дами и господа депутати, ако се потвърди моето назначаване за комисар, ще настоявам на тясно сътрудничество с е, парламента чрез е, стратегичен и, стратегически структуриран диалог, както и чрез неформални контакти с вас. Този тип взаимоотношения са много важни, за да може Европа успешно да повлияе на новата световна рамка в областта на развитието за периода след 2015 година и за да може Европа да защитава една обща позиция. Ще работя с вас, за да постигнем тази обща цел. Благодаря ви. Благодаря, господин кандидат. Well very... И благодаря ви също за това, че се вписахте прекрасно във времето. Започваме с въпросите. Най-напред ще ги зададат представителите на групите. Първи ще бъде господин Стир от групата на ЕНП. Сами сте споменули. Благодаря, госпожо председател. Господин Мимица, самият вие казахте, че ако бъдете утвърден на длъжността, една от основните ви задачи ще бъде провеждането на преговори за новата глобална рамка за развитието след 2015 година. Говорейки за стратегическите цели за развитието, трябва да кажем, че те са много наброй. Кои приоритети бихте избрали и върху кои бихте акцентирали? Благодаря. В самото начало искам да кажа, че прекрасна е възможността да се изкаже народния си език. Това се практикува много по-широко в Европейския парламент, отколкото в Европейската комисия. В момента сме в последната фаза от изпълнението на целите за устойчиво развитие и Европейската комисия играеше много важна роля в този процес. Изготвили сме проекти на документи, които ще послужат като основа за окончателната, заключителна дейност. Когато се работи за целите за устойчиво развитие, ако е възможно, техният брой би трябвало да се намали. Трябва да бъдат концентрирани. Ако са прекалено многобройни, лесно можем да се разсеем. И според мен това е основна задача, когато се задава новата рамка за развитието. Да бъдат намалени целите като бройка. Надявам се, че ще имаме възможност да определим позицията си в сътрудничество с държавите членки още до края на тази година. Ще определим рамката, като включим в нея по-малък брой цели. И ще се опитаме да бъдем максимално конкретни, като посочим конкретни задачи с конкретни действия, които да бъдат предприяти в бъдеще. Благодаря. Мисля, че тук ви очаква много сериозна работа, защото ако се наложи да се спрете на отделни приоритети и да се откажете от други, изборът ви не винаги ще бъде лесен. Можете ли да дадете обещание пред нас, че в този процес ще се допитвате и ще работите в тясно сътрудничество с парламента и с нашата комисия. И един допълнителен въпрос. По отношение на глобалната стратегия, ще можете ли да намерите глобален партньор, за да постигнете успех в хода на преговорите? Комисарят, благодаря. Това, което ни очаква, и аз ще се стремя да го постигнем – то е да поставим две цели, които да бъдат приемливи за всички участници. Първо, нуждаем се от по-добро управление – като не забравяме правата на човека и се застъпваме за тяхната защита. Мисля, че сегашният проект на документа в тази връзка все още не съответства на това, което Европейският съюз, Европейската комисия, Европейският парламент смятат, че трябва да представлява този документ. Освен това, трябва да се съобразим и с средствата за изпълнение и постигане на всички цели за устойчиво развитие. И според мен връзката между текстовата част и финансовата и обосновка трябва да бъде много по-тясна. Европейският съюз трябва да запази водещата си роля – за да има ясни определения и ясно зададени цели. Ще посветя всичките си усилия на постигането на тази цел. Европейският парламент ще има особена роля. Очаквам да получа вашия доклад за целите, свързани с развитието. Благодаря. Good afternoon. Thank you very much for your statement and your statement announcement. Uh, the current Ebola Добър ден! Благодаря за вашето изказване. Сегашната криза с ебола в Африка показва, че реакцията ни е закъсняла и не е имало добра координация. Здравните системи не могат да се справят с такава епидемия. През 2010 година Европейската комисия въведе ново правило за здравето в глобален мащаб. Комуникация, при която се общува много по-лесно и бързо се оказва здравни услуги. Ще предложите ли някаква корекция, особено за страните на юг от Сахара, които страдат от най-висок кръст на смъртността в света? Е, когато правите преглед на съществуващите правила, ще Мислите ли за подобряване на реакцията, каквото се оказа необходимо при сегашното избухване на Ебола? И е, мислите ли, е, че плановете на тези страни и координацията между донорите, които им помагат, е от основно значение, за да се постигне по-добро сътрудничество и по-добра реакция? Благодаря за зададения въпрос. Що се отнася до кризата и епидемията от Ебола, Бих казал, че основната ни цел е болестта да бъде овладяна, да бъде изолирана болестта, а не страните, където тя в момента се проявява. Може би реакцията ни в момента е по-скоро свързана с с хуманитарната страна на европейската политика и дейност. Но това е така по дефиниция, защото в настоящия момент хуманитарната помощ е най-необходима. Същевременно, епидемията от ебола ни дава възможност да помислим за логическата връзка между нашата хуманитарна помощ и помощта и политиката за развитие. Бих казал дори, че опитът напоследък и нуждите, които открои кризата с болестта Ебола, ще укрепят Европейския съюз и ще му помогнат да постига по-сериозна спойка между всичко, което прави. Над 180 милиона евро са предоставени на засегнатите страни, за да повишат своята устойчивост в овлатяването на болестта. Но също така ние бихме желали да окажем помощи от друг вид, чрез работници на място, чрез специалисти и чрез координация с други дарители и с други участници в този процес. Благодаря. Последващият ми въпрос е както следва. Правата на репродуктивно и сексуално здраве са свързани с огромен брой проблеми смъртността при майките, смъртността при децата, заразяването с хив, спин. Тук говорим за много уязвими групи и за проблем, който е свързан с върховенството на закона и економиката. Смятате ли, че нашата здравна политика трябва да отразява всички тези съображения, репродуктивното и сексуалното здраве, за да се дадат повече възможности на хората, в засегнатите от такива проблеми общества, да упражняват правата си. Благодаря. В своето програмиране и оперативна дейност, както и в дейността си и в отговор на потребностите в развиващите се страни, Европейската комисия непрекъснато е подчертавала значението на здравния сектор. На плоскостта на развитието и помощта. Ние бихме желали здравното съдействие да се предлага така, че никой да не бъде изключван, да не бъде изолиран. Цялото население на съответната развиваща се страна трябва да бъде обхванато. Това е нашата крайна цел. И в този смисъл е, ние се придържаме към програмата за действие след конференцията от 1994 година за програмирането на семейното развитие. Това бе конференцията в Кайро. Сексуалното и репродуктивното здраве бяха поставени тогава в центъра на здравните грижи и това ще продължи да бъде важна част от съдействието, което Европейският съюз оказва на страните, които се нуждаят от помощ за своето развитие. Благодаря както на колегата от комисията, така и на кандидата за комисар. Сега господин Луке от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на немски. Господин кандидат, първо искам да ви поставя общ въпрос. Как гледате на себе си в новата си функция? Знаете, че политиката по отношение на развитието се е, реализира на ниво държави членки и на ниво Европейски съюз. Съгласно принципа за субсидиарността, Европейския съюз е, ръководи онези елементи на политиката по отношение на развитието, които могат да се реализират по-добре на европейско, отколкото на национално ниво. Моля ви, кажете Кажете ми конкретно, в кои точно области Европейският съюз е по-добър в регионалната, в политиката по отношение на развитието, отколкото отделните държави членки. Моля, избройте тези области. И още един въпрос, който ще бъде свързан с първия отговор, който дадохте. Вие казахте, че броят на целите на политиката в областта на развитието на комисията трябва да се намалят и да станат по-конкретни. Значи има цели, които вече няма да се осъществяват. Те а, ориентирани ли са спрямо принципа за субсидиарността? те такива цели ли са по отношение на които Европейският съюз ще бъде по-добър, отколкото е отделните държави членки. Моля, избройте ги конкретно. Uh, за мен политиката на развитие, особено политиката на устойчиво развитие, се доближава много до интересите и правата на държавите членки в областта на субсидиарността. Всъщност, ако говорим за единство на нашата политика – в областта на развитието. Аз имам предвид не само единство на вътрешните политики на Европейската комисия и на Европейския съюз от гледна точка на развитието, но мисля и за единство и координация между дарителската дейност на отделните държави членки. В този смисъл, особено като е, се има предвид е, предстоящия кръг и конференцията е, за целите за устойчиво развитие, Европейският съюз трябва да говори единогласно и трябва да бъд, стои максимално близо до държавите членки, за да бъде общият подход към целите на развитието координиран. когато се прави рамката за развитие за следващите десетилетия. И по тази причина не мисля, че субсидиарността е нещо различно и стоящо някъде извън европейската политика в областта на развитието. Има много причини, поради които дарителската дейност на различни места и предлагана от различни субекти трябва да бъде координирана. И ние трябва винаги да смятаме, че най-правилно е дейността на държавите членки на Европейската комисия взаимно да се допълват. Имате ли допълнителен въпрос? Микрофон, моля. Ich hatte Sie eigentlich gebeten, konkret Бях ви помолил за конкретен отговор. Вие говорите най-общо за ко... сътрудничество, координация, за това, че Европа трябва да говори в един глас, но не казахте нищо конкретно. Помолих ви конкретно да изброите тези цели на политиката на Европейския съюз по отношение на развитието, които е по-добре Европейският съюз да преследва, отколкото да се осъществяват на ниво национални държави. Uh, I would point out... Бих изтъкнал, може би само някои от областите, в които действията на Европейската комисия на Съюза като цяло могат да бъдат в по-висока степен ориентирани към резултати и по-ефикасни, отколкото принос от страна на отделни държави членки. Например, говорейки за доброто управление – и за правата на човека, както и за условието във връзка с правата на човека, което ние поставяме, особено при програмите за подпомагане на бюджета, смятам, че това е една област, в която Европейският съюз може да се справя много по-качествено в бъдеще трябва да оказваме много повече влияние чрез политическия диалог, за да подпомагаме развиващите се страни да издигат нивото на защитата на правата на човека. И ние сме способни да направим това много по-добре от държавите членки. Също така в здравния сектор, в образователния сектор, от моя гледна точка поне, общи действия на Европейския съюз могат да постигнат по-добри резултати, отколкото действията на отделните държави членки. Благодаря, господин Люки. Господин Герент за групата АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви обърна внимание на един проблем, свързан с финансирането във връзка с промените в климата. Въпросът е кой трябва да финансира мерките, които са необходими, за да се позволи на развиващите се страни да се е, справят с въздействието на промените в климата. Миналата седмица един представител на комисията тук в нашата парламентарна комисия е, заяви, че тези мерки трябва да бъдат финансирани от бюджета за развитие. Той заяви, че ако това не стане, ще се подкопае борбата срещу промените в, хим... в климата. Ние обаче смятаме е, тук в тази комисия, че предоставянето на средства за борба срещу промените в климата от бюджета за развитие би означавало да се намалят средствата за борбата срещу бедността, която е много важна задача на Европейския съюз. И така, какво е вашето мнение по този въпрос? И готов ли се сте, ако а, се стигне до такъв дебат, да а, се явите тук пред нашата комисия, за да обсъдим темата преди да вземете решение по въпроса? Thank you. Thank you very much. Благодаря. Увеличението на разходите за борба срещу промените в климата може би ще бъде обсъдено с известно закъснение, защото Многогодишната финансова рамка е на лице. Тя е договорена от всички участващи е, е, заинтересовани страни и е, предстои конференция за промените в климата, където ще вземем предвид и е, финансовите ангажименти. Но що се отнася до е, бюджета за развитие, 20% от бюджета за развитие, ако мога така да го нарека, следва да бъде заделен за мерки в областта на промените в климата. И а, ние можем да си позволим да заделим дори малко повече от 20% от инструмента за развитие и сътрудничество и от фонда за развитие. Това обаче, което ще е необходимо за да се засилят действията в областта на промените в климата, ще е по-тясно свързано с други елементи от европейския бюджет, както и с действия, които ще увеличат нетрадиционните източници за финансиране за борбата срещу промените в климата. И когато стигнем до средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка, ще трябва много внимателно да обмислим финансирането във връзка с промените в климата. И аз поемам ангажимент да се води задълбочен диалог и с парламента, и с вашата комисия, и в с останалите комисии. Господин Георгиев, благодаря ви много а, за това, че заявявате, че сте готов да а, водите а, диалог, да поддържате диалога с нас. Мисля, че това е, е, съвсем естествено. Въпросът е да не се озовем в една много абсурдна ситуация, да не се окаже, че средства, които вече са заделени за борба срещу бедността, изведнъж се пренасочват към борбата срещу промените в климата. Това е нещо, което трябва да избегнем и а, за това бих се радвал да ни кажете дали сте готов да приемате тази гледна точка и дали сте съгласен с моето безпокойство. Да, наистина. За съжаление, има, има ограничения, свързани с бюджетните кредити и заплащания. И на пръв поглед изглежда, че има а, конфликт между а, финансирането на развитието и промените в климата, борбата срещу промените в климата, но реално, ако гледаме от гледна точка на устойчивото развитие, тези две цели могат да се съвместят – борбата срещу промените в климата е много важна и тя е важна част от цялостната рамка на устойчивото развитие. Затова с готовност ще обсъдя темата с Европейския парламент, за да намерим възможно най-доброто разпределение на ресурсите, така както е по между... многогодишната финансова рамка. Благодаря ви много, господин Гъренс. Госпожа Санчес Каденти има думата. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер. Политиката в областта на развитието и спояването вследствие нейното провеждане трябва да бъдат наш принцип. Тук когато говорим за сливане на различни политически области, се стига до това най-накрая да има губещи и победители. Комисията би трябвало да гарантира логиката, последователността на политиката в областта на развитието. И въпросът ми е, смятате ли, че председателят на комисията трябва да е онзи, който да носи крайната отговорност за така наречената кохерентност в колегиума. E Важно е европейската политика да бъде последователна и да има координиране на трите стълба на устойчивото развитие, именно економически, социалния и екологичния. Мисля, че баланса между тези три елемента е много важен и не трябва да пренебрегваме нито един от тях, защото само така ще можем да се справим възможно най-добре с целите в областта на намаляването на бедността в развиващия се свят. Това, което е най-важно тук, е да имаме предвид, че бедността може да се елиминира само ако следваме изключително добре координиран подход спрямо тези три елемента. Защото по някой път се увеличават неравенствата и а, това по някой път върви ръка за ръка с економическия растеж. Има страни, които економически се развиват добре, но а, бедността в тях нараства. А, Председатели на комисията, заместник-председателите. Така както бяха представени методите на работа на комисията от председателя Юнкер, следва да работят така, че да има по-добра координация между всички елементи на политиката, за да може да се вземат предвид елементите, свързани с развитието. Благодаря. Оточняващият ми въпрос е свързан с същото. Искам да попитам, кои са механизмите, които предвиждате, за да могат правителствата и гражданските общества да тръгнат по този път и да могат да се обръщат към председателя на комисията. Openness and transparency of the Откритостта и прозрачността на Европейската комисия се подобрява непрекъснато. Това е процес, на който обръщаме особено внимание. Така стоят нещата и в областта на сътрудничеството за развитие. Всъщност това е особено важно в тази област – защото там има хиляди и хиляди проекти, в които се работи с множество неправителствени организации, местни власти, органи на местното самоуправление и множество други участници. Така че винаги е важно внимателно да се наблюдава приложението на всеки един проект и съществуват механизми за подаване на жалби и е, за посочване на евентуални възникнали проблеми при приложението на програмите. Но като цяло трябва да се каже, че по-настоящем нивото на грешки то не е много ниско, то е 2-3%, но а, това показва, че поне 97% от нашите проекти, проекти, които се прилагат в изключително тежки и рискови обстоятелства по, на, в много части на света, в крайна сметка са целеви и а, резу, ориентирани към резултатите. Благодаря, госпожа Хаутела. Има думата от името на групата на зелените. Uh, Господин кандидат за комисар, вие очевидно искате да помагате на предприятията, които на свой ред да подпомагат развитието. В този смисъл бих желала да ви попитам, бихте ли подкрепили възприемането на задължителни норми за корпоративната социална отговорност, така че в бъдеще по-рядко да чуваме за лошите условия, при които работят да кажем, текстилните работници в страни като Бангладеш и в други бедни страни и начина по който, по който тези условия пагубно се отразяват върху децата. Бихте ли е, подкрепили система на етични кодекси и незадължителни правила като альтернатива? И как смятате, че всичко това може да бъде вписано в програмата за развитие след 2015 година? Кандидатът, благодаря ви. Ролята на частния сектор расте. В дейността по развитието, както страните партньори, така и при нас Имам предвид участието на частния сектор като е, финансов принос на помощта за развитието и като принос е, за различни проекти. Социалната отговорност расте и са предприяти редица инициативи, тъй щото тази отговорност да е предмет на единни, последователни и прозрачни действия. В момента, например, имаме инициатива за изкопаемите, които се добиват в зони на конфликт. Имаме друга инициатива за диамантите, също така има инициатива за дървесината. Съвсем скоро ще мисля по въпроса за социалната отговорност в текстилната промишленост. Като тук въпросът за социалната отговорност е обвързан с условията на труд и с детския труд. Като със сигурност когато дойде моментът за дискусия, такава ще бъде проведена и с Комисията по въпросите на развитие. За сега това, което се прави, е доброволно. Моята склонност е по-скоро да си дадем известно време, след чието изтичане да преценим какъв резултат са дали доброволните мерки и едва тогава да мислим за задължителни норми за тези дружества, които попадат в сферата на това изискване за социална корпоративна отговорност. Моят последващ въпрос е свързан с вашата подготовка в областта на търговията и професионалното ви развитие в тази област. Това е много полезно, когато говорим за развитие. Какво бихте направили за предотвратяване на такива злощастни явления, като заграбване на земите, лишаване на автохтонните населения от техните права, когато голямата промишленост и чужестранните инвеститори навлязат в определена страна. Смятате ли, е, че достранните споразумения за инвестиции могат да бъдат използвани за париране на такива отрицателни явления нашите програми и политика в областта на развитието в бъдеще все повече ще се ориентират към улесняване на инвестициите, към улесняване на приобщаването, към улесняване на предприемачите и участието на малки и средни предприятия в процесите на развитие в така наречените развиващи се страни. И аз наистина бих се ангажирал по-задълбочено да разработваме програми, които да създават предпоставките за добро управление, така че да се дават права на собственост на дребните собственици и тези права да бъдат запазвани, а не такива права да получават само големите е, корпорации, които заграбват чуждата земя. Аз е, бих казал, че най-напред чрез поземлената политика в развиващите се страни трябва да стимулираме привличането на малки и средни предприятия в процесите, като не допускаме подпомагането на онези, които се занимават с заграбване на земята. Благодаря, господин Ковал, за е, група Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо председател. Международната търговия е сектор, в който сближаването е много важно. Многостранните и двустранни споразумения много често имат отрицателни последствия, особено за развиващите се страни. Смятате ли да си сътрудничите с комисара, в чийто ресор влиза търговията, за да преодолеете е, този негативен аспект? за да можем да водим преки преговори с развиващите се? Ще можем ли да водим преки преговори с развиващите се страни? Ще можем ли да гарантираме, че търговската политика ще води до устойчиво развитие в развиващите се страни? Link between development and trade is one of the most relevant. Да, търговията има централно място в политическото единство на всичко, което правим в областта на развитието. Мисля, че системата за координация, която сме създали и която ще разгърнем на практика след като новия състав на комисията встъпи в длъжност, ще ни позволи да възприемем по-комплексен подход към търговията и към проблематиката на търговията в контекста на развитието. Защото комисарят, който отговаря за развитието, ще участва в групата за външни действия под председателството на заместник-председателя на комисията, който отговаря за външните отношения. От сега нататък всичко ще е много по-лесно и аз много бих желал интересите на развитието, включително и в преговорите в Доха, да бъдат начално място в търговската ни дейност. Също така, Оставащите споразумения за економическо партньорство, по които все още се преговаря, също трябва да допринесат за това съчетаване на целите на търговската политика и целите на политиката на развитието в подобни преговори. Благодаря. Нека да от задам още един а, уточняващ въпрос във връзка с споразумението за свободна търговия с Съединените щати. Това е най-голямото споразумение за Европа, което неминуемо ще се отрези и върху националните економики на а, развиващите се страни. А, как можем да се намесим, така че търговията да не бъде оръжие, а наистина инструмент за развитие? Благодаря. Преговорите за трансатлантическата спогодба се водят преимуществено между двама търговски партньори, които са и най-големите търговски сили в света. И те ще имат е, голямо отражение върху глобалните търговски инвестиционни отношения между двете договарящи страни. Отражението им обаче може да се почувства и върху това, което става в развиващите се страни. Не от правна гледна точка, разбира се, неофициално, доколкото говорим за двустранни преговори, които ще породят юридически задължителен ефект само за договарящите се страни. Но аз като комисар по въпросите на развитието бих настоявал преговорният екип винаги да мисли за това един или друг аспект на трансатлантическата спогодба с САЩ как би се отразил върху интересите на развиващите се страни. Възприемам ролята си като такава напазител на човек, който да следи за това, да няма отрицателни последици от тази спогодба, които да се отразят негативно върху сътрудничеството в областта на развитието. Благодаря, господин Корао. Така, приключваме първата част на въпросите. Преминаваме към втората част по три минутни блокове. Една минута за въпрос, две минути за отговор, без право на допълнителен въпрос. Такъв е форматът в тази част. Сега първите ни оратори са от поканените да присъстват други комисии. Първо господин Пленкович от Комисията по външни работи. Поздравлям повереника Мимицу. Ево. Благодаря много, госпожо председател. Нека да приветствам кандидата за комисар, господин Мимица. Аз съм един от ред от малкото депутати, които са имали възможност да зададат въпрос и, а, друг, и, и предишен път. И а, мисля, че а, на практика а, този ресор, който ви е предоставен от господин Юнкер, съвпада по-добре с вашата полити... а, предходна кариера. Ние бяхме противници при изборите. Сега нещата изглеждат е, малко по-различно. Господин Юнкер ви даде задачата да е, си сътрудничите с госпожа Могерини в областта на външната политика. И моят въпрос е как възнамерявате да се погрижите да има последователност в външната политика и как е, възнамерявате да осигурите дългосрочни мерки в регион, региони, където има кризисна ситуация, като Ирак, например, и какво възнамерявате да направите по отношение на положението в Либия? Благодаря ви много за този важен въпрос. Връзката между общата политика за развитие и политиката, общата политика в областта на външните работи и сигурността и положението в тези кризисни региони е много тясна. Без гарантиране на една добра сигурност няма как да се стабилизират тези региони економически в дългосрочен план. Страните, засегнати от конфликти, са страни, в които бедността е 20%, по-висока, отколкото страните, където няма конфликти. Затова при координиране на усилията на комисията работата на върховния представител и на комисаря по развитието трябва да е свързана. Това е за да може Европа да реагира на кризисните ситуации по начин, който да може да бъде даван за пример. Много често Европа ре, е реагирала, поне до сега, едва след като са се случили кризисните събития. Необходимо е да работим координирано в областта на сигурността и външните дейности. Необходимо е да се организира хуманитарна помощ там, където е необходима. И в дългосрочен план – за поддържане на стабилността са необходими средства за развитие и усилия в областта на развитието. И така, ако можем да постигнем а, това, ако можем да реагираме в кризисните райони, така че външната политика и политиката в областта на развитието да вървят ръка за ръка, ще постигна резултати. Благодаря госпожа Родригес Пиньеро за Комисията по международна търговия. Мимица. Благодаря, госпожо председател. Господин Мимица, позволете ми първо да се извиня от името на господин Верланге, който наистина беше възпрепятстван да дойде тук тъй като трябва да председателства важно заседание на координаторите. Но от негово име а, е, сме съгласували в, а, е, с всички фракции в нашата комисия да поставим следния въпрос. През 2005 година Европейската комисия излезе с съобщение, във връзка с търговията и политиката на развитие и адаптирането на тези две политики към промените в световен мащаб. Комисията посочи както финансовите помощи, така и едностранните преференции като инструмент за подпомагане на развитието на развиващите се страни. И сега въпросът ни е, ефективен ли се оказа този подход? Ако бъдете утвърден като комисар, ще се придържате ли към него? Ще Предприемете ли нови мерки, за да затворите пропаста между развитите и развиващите се страни? И преди договарянето на целите за устойчиво развитие, Европейската комисия вече беше започнала да пренасочва своята политика, така че да бъдат поставени цели, свързани с, услов... с устойчивото развитие. Всичко това е свързано и с политиката в областта на търговията и в тази връзка допринасяме много повече за развитието на търговия, подпомагаща развитието на страните партньорки. И в работата си с развиващите се страни сме развили добри партньорства. Това означава, че едностранните търговски преференции е, като част от е, ангажиментите в рамките на СТО стават е, все по-маловажни, тъй като по-настоящем те се заместват лека по лека от цялостните търговски и економически договорености с страните партньорки. Разбира се, трябва да вземаме предвид уязвимостта на развиващите се страни, особено на най-слабо развитите страни. И за това запазването на този преференциален подход в търговската политика – ще бъде важен елемент, но въпреки това за мен е по-добре е, да работим с един подход, който е по-широко обхватен и координиран, за да може да се насърчи развитието на тези страни чрез търговски ангажименти, улесняване на търговията, е, помощ срещу търговия, и не, а не само чрез квоти и ам, е, митнически е, тарифи. Благодаря много. А сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Господин Рюбих от името на групата НП има думата. Благодаря, госпожо председател. Интересуваме следното. Аз съм докладчик по бюджета за 2015 година. Как ще реагирате на неосъществените плащания. Знаете, че са поети много ангажименти и в момента пари за инструмента за развитие, развитие липсва. Има съкръщения на административните разходи. Европейския съвет реши да има съкръщаване в размер на още 1% годишно и така общо се стига до 4% съкръщаване на бюджета до 2020 година. Как как ще, се, как ще подходите към това урязване, какви приоритети ще си поставите, можете ли да компенсирате? Вие днес вече казахте, че в сътрудничеството за развитие трябва да се насърчава частният сектор, малките и средни предприятия, преди всичко семейният бизнес. Но как ще реализирате това си намерение? Благодаря. Проблемът, с който се сблъскваме във връзка с кредитите по програмите и инструментите за развитие, наистина е огромен. Наближаваме момент, в който вече няма да има разпределене на средства, няма да има средства, които да се разпределят за бъдещи плащания. Това може би ще стане още октомври-ноември месец. Естествено, давам си пълна сметка за отрицателното отражение на подобно събитие върху бенефициерите, но и не само върху тях. Неправителствените организации много разчитат на тези проекти. Като цяло, тази година ще има празнота от над 730 милиона евро, тъй като има и плащания от миналата година, които още не са извършени и те са минали към таваните, платежните тавани за тази година. Следващата година ще бъде още една. Поредната година с аналогична диспропорция между таваните е, за плащанията и ангажираните кредити, което ще доведе до нова 300 милионна празнота. Можем да направим това, което ще направя ви всеки добър е, счетоводител. Някои плащания да забавим, е, други да осъществим е, в зависимост от това, кой е в най-голяма нужда, най-бедните страни, най-бедните бенефициари. Смятам обаче, че правилно е да се предприемат политически действия, за решаване на този проблем чрез изменителните бюджети, които предстоят за тази година и чрез бюджета за следващата година. А след това да стигнем до средносрочния преглед, по време на който всички ние, парламентът, съветът и комисията, да се занимаем с този сериозен проблем и да го решим. Благодаря. Господин Гереро Салам от групата на социалистите и демократите. Благодаря. До година Европейският съюз ще се изправи пред поредното голямо предизвикателство, защото делата ще трябва да последват дубите, а човечеството е изправено пред огромни проблеми – изменения на климата, бедност и неравенство – необходимия нов импулс, импулс, който загубихме по време на кризата. Необходими са ни повече ресурси и нови източници на ресурси. И оттам въпросът ми Готов ли сте да упражнявате натиск върху страните да въведат данъка върху финансовите транзакции, като част от тези пари отиват за е, сътрудничество за развитие. Готов ли сте да работите с този парламент, да си сътрудничите с нас до година в Адис Беба на конференцията, посветена на въпроси на развитието? Yes, Да. Данъкът върху финансовите операции е важен елемент или по-скоро важна, съществена възможност за разширяване на финансовия капацитет на държавите членки и на Европейския съюз. По тази причина предложенията и инициативата, свързана с регламента, внесен от комисията за облагане на финансовите операции с такъв данък е добра основа за по-нататъчни действия. Според мен, този проект на регламент трябва да бъде направен максимално приложим към държавите членки. Доколкото знае, само 11 от тях са готови в момента да въведат такъв дани, данък. Трябва да разискваме този въпрос и в по-общ контекст. 0.7, uh, 0.7. Държавите членки дали ще могат е, по-лесно да изпълнят ангажимента си от 0,7%. Е, от една страна би трябвало е, да се работи и с ползващите се страни. Защото данъкът върху финансовите операции е един аспект, но неплащането на данъци е друг аспект, който трябва да имаме предвид. Ние в Европейския съюз губим над 200 милиарда евро всяка година от неплатени данъци. Ако успеем да решим този проблем, ще имаме много по-голям финансов капацитет, включително за финансиране на развитието. А ако пък ползващите се от помощта за развитие страни могат е, да постигнат същото, това означава, че ще има по-добро управление при тях, ще има много по-добра отчетност, много повече прозрачност и това ще допринесе за целите на развитието като цяло. Благодаря, господин Люке, за екаре. Ja, ähm, Herr Kandidat, ich möchte Sie fragen... Искам да ви попитам нещо във връзка с, с доклада на Европейската комисия и развитието на правата на собственост в е, развиващите се държави. Това беше доклад, прият от Европейския парламент. Искам да ви попитам каква ще е конкретната ви стратегия, за да се постигнат целите в областта на развитието, поставени от Европейския съюз. Ще има ли отделно перо в бюджета за финансиране на програми, свързани с право на собственост, кадастър и така нататък в държавите членки? Ако да, как възнамерявате точно да финансирате такива проекти, защото вероятно ще трябва да загърбите други проекти в областта на развитието и ако да, кои ще бъдат те? Благодаря много. Като цяло подходът ми към темата е следният предложенията и инициативите, които идват от Европейския парламент, от Комисията по развитие в рамките на стратегическия диалог за програмирането на работата на комисията, се възприемат като сериозни препоръки, които трябва да се вземат предвид. Така че, когато става дума за оперативното програмиране на проектите в развиващите се страни, ще направя всичко възможно тези проекти да включват всички конкретни дейности, свързани с подобряването на правата на собственост и на собствеността върху земята, върху сълскостопанските земи. Вече обясних, че за мен е важно това да се разглежда като европейски принос за финансовото и економическо развитие на малките и средни предприятия и на отделните селски стопани в развиващия се свят, а не като европейско, европейски принос за насърчаване на заграването на земя в ситуации, в които правата върху поземлената собственост не са достатъчно добре уредени. Нещо, което е характерно за много от развиващите се страни. И така, нашата цел и нашите действия имат а, а, пряка връзка с настояването на Европейския парламент да има възможно най-много конкретни програми, които да дават възможност на дребни селски стопани да изграждат е, съвместно една устойчива економика и тази економика да бъде гарантирана от правата на поземлена собственост е, в тяхната страна. Благодаря, господин Вайдинен от групата АЛД. Госпожа, е, председател. Благодаря. Моят въпрос е свързан с е, трансатлантическото сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати. Тази политика за сътрудничество, която е, е задълбочена, датира от 2009 е, година от среща на върха Европейския съюз Съединени щати Запознат ли се с това сътрудничество и как възнамерявате да го развиете по-нататък? Благодаря много. Вече е, казах няколко думи в е, стъпителното си слово за това, че е необходимо по-добре да се е, координира работата на източниците на помощи за развитие на европейско равнище но нямах време да засегна темата за сътрудничеството с останалите страни, които са източници на помощ и за развитие, като Съединените щати. На практика, координирането на работа с такива страни, и особено в трансатлантически план, може да доведе до изключително добри резултати в областта на развитието по целия свят, защото Европейския съюз и неговите държави членки и Съединените щати – на практика са източниците на повече от 80% от е, помощите в света. И така, инициативите е необходимо да включват по-добро сътрудничество с е, Съединените щати – е, по-задълбочено сътрудничество, е, сътрудничество, което е по-конкретно и целенасочено. И за мен е, тази задача за координиране на работата на, източ... на страните източници на помощи е един от основните ми ангажименти. И в тази връзка трансатлантическото сътрудничество за мен ще е особено важно и, и бих а, се радвал. А, действително, а, да стане така, както вие предлагате. Благодаря много, господин Крис Огонос от групата на Зелените. И той е зад вас на президиума, господин Мими. Е. Благодаря. Уважаеми господин кандидат, комисар. Още през 2001 година страните членки на ООН се договориха до 2015 година да изпълнят 8 международни а, така, общи цели в областта на развитието, така наречените цели на хилядолетието. Но в най-важната област, а именно устойчивостта, а, както и по отношение на защитата на биологичното разнообразие не се направи никакъв напредък. Освен това емисиите на въглероден диоксид са се увеличили с 42% от 2001 година до днес. Все повече видове са застрашени от изчезване. Затова се питаме по отношение на глобалната... Какво се предвижда, предвижда в глобалната рамка за времето след след 2015 година? Какви точно конкретни инициативи се планират, за да не се превърне Европа в една пустиня? Yes, indeed, the... Да, наистина. Един от неуспехите или това, което остана несвършено – от рамката на целите за развитие за хилядолетието се вижда най-лесно в околната среда биологичното разнообразие, промените на климата в света. Установяването на този проблем има голямо значение, защото все пак целите за развитието през хилядолетието бяха ориентирани преди всичко към економиката. Е, сега, след конференцията Рио Плюс 20, се върви в много по-висока степен към устойчивост. Точно от тук тръгваме сега. Проблемите на биологичното разнообразие, екологичните проблеми трябва да бъдат неразделна част от нашия стремеж към устойчивост. Успехи тук можем да постигнем само ако има единство между трите концепции за устойчивост економическа, социална и екологична устойчивост, економическо, социално и екологично развитие. Бих казал, че що се отнася до биологичното разнообразие, много видове са застрашени, много земи и гори са застрашени. И Европейският съюз би трябвало не само да се присъединява към съществуващи инициативи, но и да създава инициативи. Да бъдем в челните редици на това, което се прави за опазване на дивата флора и фауна. Смятам, че това трябва да бъде също в центъра на нашето внимание. Благодаря. Госпожа Хайбух от групата на Зелените. Инициативата на страните от Г8 за нов алианс за развитие има за цел да повиши производителността на труда в Африка, да привлече вътрешни и външни инвестиции от частния сектор и да насърчава развитието на новите технологии. 60% от африканското население си изкарва хляба в малки селски предприятия в провинцията, но повече от 70% от гладуващите също жители на селските региони. Тоест трябва да се насърчават такива малки предприятия. Това е приоритет в много от програмите за развитие на Европейския съюз. Можете ли да гарантирате, че в новата стратегия наистина инвестициите ще отидат за малките селско-стопански производители и производителки и за насърчаване на модерни е, аграрни практики, които да гарантират прехраната. Освен това, можете ли да гарантирате защитата на правата на жените, когато става въпрос за достъп до земя, до е, течаща чиста вода до посадъчен материал, което е много особен момент там. Благодаря. Thank you, thank you very much. Благодаря ви. Наистина, акцентирането върху най-важните сектори за устойчиво развитие на развиващите се страни е съществен елемент от общата политика за развитие, която разработва Европейският съюз. Започнахме да работим по този начин с програмата Agenda for Change, програма за промяна, още преди да са приети целите за устойчиво развитие. Силно разчитаме върху съвместно програмиране на отраслово ниво с нашите страни партньори, като се опираме върху техния подбор на отрасли, които според тяхното виждане трябва да получат съдействие за устойчивото си развитие от страна на Европейската комисия или държавите членки. По този начин работим е, с много от е, страните партньорки е, и голяма част от тях са избрали земеделието, недостига на продоволствие, като най-значими отрасли, които да получат помощ за развитието си. И би трябвало да разполагаме с достатъчно финансиране и достатъчно качествени програми, които да дават възможност на малките, на дребните фермери да повишат своята производителност, да повишат приноса си към изкореняване на недохранването и бедността в своите страни. Не така видимо е използването на този подход е, по отношение на водоснабдяването и изграждането на канализация, защото не толкова много от нашите страни партньори са избрали този отрасъл като водещ, е, но ние се стараем и тук да даваме своя принос. Благодаря, господин Касталдо. Благодаря, госпожо председател. Управлението е важен инструмент за устойчиво приобщаващо развитие, особено в държави, където положението е много нестабилно или е непосредствено след конфликт. Европейският съюз може да помогне чрез своето съдействие не само за намаляване на корупцията, но и за това програма, изработена от самото общество, да се изпълнява така, че всички слови на обществото да имат достъп до нея. Спазването на правата, независимостта на съдебната власт и други подобни са все трънливи, щекотливи въпроси в отношенията ни с страните партньори. Сигурно комисията си дава сметка, че е трудно да се постигне този резултат и трябва да има обословеност на нашата помощ от постигането му. Най-вече, как планирате да действате в тази област? Смятате ли да възприемете като нов комисар да възприемете гъвкав подход или ще запазите статуквото? Планирате ли въвеждането на ефективна програма за наблюдение на това, което се прави по всички проекти за подпомагане на развитието. Кандидатът, благодаря. Европейската комисия повече от всеки друг дарител на света е възприела тази връзка и обословеност на развитието с върховенството на закона, правовата държава, правата на човека. Всичко това при нас е един цялостен пакет в развитието на помощта ни, на инициативите ни и в политическия диалог с страните партньори. Е, ние наистина сме прегърнали този подход и ще направя всичко, на което съм способен, за да отстоявам една обща европейска позиция, която, доколкото е обща, много по-лесно ще може да бъде защитавана на международни конференции, на форума за устойчивите цели на развитието. И ще може да бъде възприета като подход от всички е, страни дарители. Аз категорично ще следя процесите, които са започнати при действието на сегашните споразумения, в частност споразумението от Котону. Смятам, че ние трябва по-често да активизираме политическия дълг по член 8 от споразумението от Котоно. Вече има примери за добри резултати, които могат да бъдат постигнати чрез този политически диалог. Той може дори да убеди страните бенефициери да се откажат от законодателство – е, да кажем, е, законодателството, което нарушаваше правата на хората с различна сексуална ориентация в Уганда и Нигерия. Ние имаме и друго средство, разбира се, спиране на помощта по член 96. Тук е, се налагат преди всичко двустранни преговори, в които участва и Европейският парламент. И това е механизъм, който позволява да се разработи механизъм за продължаване отпускането на помощи не чрез правителствените канали и е, механизми, а пряко на унези, които се нуждаят от помощ. Благодаря, господин Янсен. Е, независим. Госпожо председател, благодаря ви. Искам да попитам, господин комисар, следното. Както с лекарствените, се става с лекарствените средства, често пъти помощта за развитие има странични ефекти, които са по-лоши от симптомите на самата болест. А, как ще предотвратим те да привикнат прекалено много към тази помощ или да ги влагат в погрешни инвестиции, примерно да строят тунели или ракети. Говоря за злоупотребите и за неприятните съпътстващи явления на помощта за развитие. Какво ще направите против тях? All we do in a, in a development uh, това, което правим в рамките на сътрудничеството за развитие, е, че имаме за цел да избегнем зависимостта на страните получателки на помощ от тази помощ. Именно заради това работим с конкретни програми, насочени към стимулиране на промени в тези страни, и чрез партньорства за развитие. Нашата цел е да не се създава зависимост между източниците на помощ и получателите. За нас е по-важно да станем партньор за развитието на съответната развиваща се държава, е, за която цел е, трябва да, в това трябва да участва и самата държава. И за това е необходимо и ние по-внимателно да наблюдаваме как те използват средствата за развитие. И така всички тези процедури са взаимосвързани и трябва да продължим да увеличаваме ефективността при разходването на средствата. Помощта не трябва да се мери е, с количеството средства, които са предоставени, а по-скоро с ефективността на тези средства. Трябва да се мери с това, доколко ние сме помогнали на съответната държава да се развие. И точно този елемент ще се наблюдава много важно. Много внимателно, извинете. Благодаря, госпожа Запорска, НП. Благодаря, госпожо председател. Господин Мимица в една декларация, свързана с инструмента за сътрудничество и развитие, Европейската комисия одобри 20% от бюджета на инструмента за развитие да бъде посветен за, социал... за базови социални инструменти и преквалификация. Тази тема е много важна за Комисията за развитие. Въпреки това, по време на стратегическия диалог наскоро комисаря Пи Балс – спомена тези 20%, но заяви, че те са насочени към социално приобщаване и е, към развитие на човешките ресурси, е, нещо, което означава, че предложението на средствата се разширява значително. И така, можете ли да гарантирате пред нас, че Европейската комисия ще направи така, че действително 20% от инструмента за развитие да бъде изпълнен? бъдат използвани действително за основни социални услуги и преквалификация. Благодаря. Благодаря много за този въпрос. Да, дебатът за тези 20% за социални услуги продължава. Комисията и а, парламентарната комисия продължават да обсъждат темата. Но за мен още от самото начало позицията на парламента е съвсем ясна. 20% заделени за социални услуги трябва да означава 20% заделени за основни базови социални услуги, и за гимназиално образование. Тези цели са залегнали в финансовата рамка. Те не са лесни за постигане, но аз поемам ангажимент да направя всичко възможно да се занимая с темата по такъв начин, че средствата за развитие в поне 20% от тях да покриват основни социални услуги и гимназиално образование. Благодаря, господин Сила Ферейра от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря. Господин комисар, господин а, номиниран комисар, имам два въпроса към вас. Първият може да ви прозвучи странно, но искам все пак да ви попитам. Какъв комисар искате да бъдете? Тук говорим за единство и вътрешна логика между политиките. Да, това е важно за успеха на всяка една политика, но това, за което ви питаме, не смятате ли, че когато става въпрос за координация вътре в комисията, трябва да има наистина политически силен комисар, който да може да, да се бори в комисията. Готов ли сте да бъдете такъв комисар? И вторият ми въпрос е свързан с политиката на имиграцията. Разбира се, че Европа може да има само интегрирана имиграционна политика, с компонент на сътрудничество с страните, откъдето идват иммигрантите. Как може вашата политика за развитие да допринесе до решаването на този проблем? Благодаря. Uh, Благодаря много. един координиран подход от страна на комисията, така както е отчертан той от е, председателя на комисията, не означава е, подразделяне на е, отговорностите, означава възможност ние всички да се събираме, да събираме усилията си, за да може нещата да са възможно най- последователни и координирани. Аз е, имам намерение да работя като политик. Не съм готов да приемам а, всичко, което идва отгоре за мен е важно да се разговаря и всъщност като потребител, като, извинете, комисар в областта на а, защитата на потребителите, аз трябва да си сътруднича с четирима други комисари, то на много ранен етап на формулирането на а, тяхната политика, за да може потребителят да бъде защитен а, във всички тези области. И така, във връзка с този е, опит, който имам, мога да кажа, че е, сътрудничеството е много важно за работата на комисията. В областта на развитието е много важно да се разработи добра концептуална рамка – има специална политика в областта на легалната миграция. И в тази връзка е много важно да се укрепи капацитет на държавите членки и за насърчаване на развитието на добра економика и на проспериращи общества – в страните на происход на иммигрантите и по този начин да се облегчи натиска на нелегалната иммиграция в Европа. Благодаря, господин Луки, от името на групата ЕКАРЕ. Möchte Ihnen ähm, jetzt eine Frage stellen, die die ähm, Länder mit... Моят въпрос е свързан с държавите с така наречения среден доход. През последните 10-15 години знаете, че бяхме свидетели на силен економически растеж в много държави в света. Редица държави вече съвсем не са класически развиващи се страни, по-конкретно 17 от тях, вече не могат да, по, да се ползват от а, е, пълния обем на средствата за насърчаване от страна на Европейския съюз. Но в тези страни продължава да има все още много бедност. Според едно международно изследване, 73% от всички бедни хора в света всъщност живеят в страни, класифицирани като такива със среден доход ако тези страни вече, така да се каже, нямат право на двустранно сътрудничество с Европейския съюз за развитие, как ще помогнете, подпомогнете продоляването на проблема с бедността в тези страни или Европейския съюз просто ще загърби тези хора? Имате ли концепция как все пак може да им се помогне? Yes, thank you. Благодаря ви. Критериите за диференциране, които бяха въведени с програмата за промяна, бяха свързани с процеса на преминаване на страните бенефициери от такива с нисък към такива със среден доход – и също така бяха съобразени с специални двустранни програми за тези преминали в друга категория страни. Има обаче и е, изключителни случаи, в които се вземат предвид е, и други критерии извън економическия растеж, например, е, доколко там е нестабилно положението, доколко трябва още да се работи върху стабилното управление, и доколко трябва да се преодолява неравенство. Продължаването на програмите за подпомагане се извършва по изключение за пет от латиноамериканските страни и страни в Южна Африка. Този процес се осъществява с участието на Европейския парламент. Не е много ясно кога една страна ще премине в по-висока категория. Страните, които са преминали в по-висока категория, така да се каже, е, по-солидно работят е, за преодоляване на бедността, отколкото по-малко развитите или най-малко развитите страни. И за това нашите програми се ориентират е, там, където са най-необходими и където най-много могат да допринесат за настъпане на положителна промяна. Страните, които са преминали към категорията на страни с среден доход, могат да участват в регионалните и в тематичните програми и оттам могат да получат съдействие, особено програми е, за развитие на демокрацията и правата на човека. И сега има и нов е, инструмент за партньорство, който ще ни позволи да установим истински партньорски отношения с тези страни с така бързо развиващата се економика. Господин Герен Соталде, благодаря. Искам да се върна на въпроса за управлението. Управлението на политиката за развитие. Предстои много голяма международна конференция срещата за периода след 2015 година. Винаги сме защитавали позицията, че Европейският съюз е първостепенен донор в света и за това плановете му трябва да бъдат достатъчно амбициозни. Искам да знам обаче кой води хорото най-напред в комисията и дали вие сте хороводецът и на международните форуми, ако сте в комисията. Тоест, вашето лице е ли е лицето на политиката в областта на развитието вътре в Европейския съюз и извън Европейския съюз? Това е въпросът ми. Можете ли да ми отговорите? Thank you. Thank you very much. The concept of... Благодаря. Концепцията на политиката за развитие, ориентирана към изкореняване на бедността, се разполага в един контекст на устойчиво развитие с приобщаване на всички. И всъщност ни имаме цяла рамка в областта на развитието, е, в която пълноценно участват комисията и държавите членки в нашия съюз. На мен ми се иска комисията да продължи да играе водеща роля – при координирането на помощта от е, дарения, които правят държавите членки. Е, това ще рече да следим не само за постигането на тавана на приноса от 0,7 на 100 е, във връзка с целите за устойчиво развитие, но и да направим много по- качествено съвместното програмиране, като в него участват всички държави членки. Що се отнася до общата политика на комисията, единството на тази политика за развитие е първостепенно изискване при преследването на нашите цели за устойчиво развитие – това е сфера, в която един комисар, комисарят в областта на развитието или службите, които се занимават с развитието в Европейската комисия, не могат да бъдат единствени участници дори и да имаме е, координация, ние не сме единствени. И координация е необходима не само с тези комисари, които работят по външните измерения на нашата политика, но и с комисарите, които отговарят за земеделие, околна среда, промени в климата, енергетика. Наистина единствено възможен при нас е подходът на възможно най-добра координация. Не е възможно да се действа и изолирано. Благодаря, госпожа Санчес Галденте. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вашият предшественик беше казал, че Е, че е изпълнен с тревога за последствията от кризата върху развиващите се страни. Комисията беше казала, че Le parecería una, forma, una fórmula de report back al Parlamento en la que se... uh, това са, комисията беше излязла с съобщение за проекти, в които ще се съчетават повече от една страна. Ще има ли такива проекти и кога ще бъде осведомен Европейският парламент за тях? и какво ще бъде последствие от тези проекти върху страните, развиващите се страни. Благодаря много. optional but uh, more complementary uh, uh, method of, of uh, да, действително много важно да се съчетават различните политики, за да може по този начин да се увеличи финансовия капацитет на страните източници на помощ отвъд официалната помощ за развитие. Нашата цел не е да включваме повече способност за такава съчетаване, а, само единствено за да, компен... за, за да компенсираме а, липсата на официална помощ. Не. А, целта е а, официалната помощ, която се предоставя, така да се съчетава с а, помощите от международни финансови институции и заемите от международни финансови институции, че действително да се постигнат резултати. Важно е средствата да са така комбинирани, че да има определени условности, които ако не се изпълнят, средствата не се предоставят. Защото при съчетаване е възможно да постигнем огромно увеличение на ефективността. 25 пъти по-ефективни могат да бъдат проектите. Целта не е просто да се наливат едни пари в проекти за развитие на е, възможно най-низки лихви. Съгласен съм, че за тази цел е важно да има строги процедури за наблюдение и за проследяване на работата. И за това а, бих се радвал а, да обсъдя с Европейски парламент е, начина по който възможно най-добре може да бъде подобрен парламентарния надзор. Благодаря много, е, колеги. Е, на средата на изслушването сме вече. Госпожа Сърджентин има думата от името на групата на зелените. Благодаря, нека да говорим за корпоративната социална отговорност. Европейския парламент трябва да се занимае с е, предложението на Европейската комисия, изготвено от комисаря по търговията, занимаващо се с а, минералните запаси, по отношение на които има конфликти. Как ще направите така това предложение е действително да доведе до резултати на място, така че действително да се промени положението в минярските общности и да се прекъсне магиосния кръг на ресурсите в страни като Демократична република Конго. Усилията на Генерална дирекция Сътрудничество за развитие и комисаря за развитие до тук в тази област бяха доста незадоволителни и настоявам вие да се занимаете с тази дейност и то по сериозен начин. I recognize the importance of uh, uh, Давам си много ясно сметка, че е важно да се разграничават нещата. От една страна имаме улесняване на търговията и е, достъп до повече ресурси в развиващите се страни. От друга страна, е много важно да се прекъсне финансирането на военизирани е, и терористични групи. И в тази връзка е много важно да не пропускаме онези полезни изкопаеми, по отношение на които има конфликти. Комисията се е занимава с този въпрос в своята декларация по отношение на вноса на тези минерали и а, има възможност за преразглеждане в рамките на 3 години от влизането на а, тази доброволна схема в, в сила. Европейската комисия възнамерява да преразглежда да преразгледа схемата, за да се види дали доброволният подход действително е довел до тези резултати, към които сме се стремили. И така, аз мисля, че на този етап е добре да дадем шанс на този подход, да видим дали ще се постигнат добри резултати. И също така, мисля, че е добре да се предприемат и допълнителни действия, така че все повече е, големи фирми да бъдат е, включени към този доброволен подход, да бъдат привлечени към него. И е добре тези е, процедури към, за доброволно включване и участие да не чакат е, едва третата година, за да се задействат. Благодаря много, господин Гил от Европа на пряката свобода и демокрация. Миграцията е една от най-важните е, е, теми в света, най-важните проблеми. Е, страни като Малта в Южна Европа страдат под натиска на масова миграция. Кмета на Кале едвам се справя с задачите си, а хората в моята страна са изключително гневни. Много е важно да се е, вземе предвид, че Има фактори, които насърчават хората да напуснат своите е, държави на происход, но има и фактори, които ги привличат към определени държави и дестинации и е, част от тези фактори са свързани с социалните помощи същевременно се експлуатират ресурсите е, на Африка. Господин Юнкер в писмото ви, му към вас иска ново начало. Може ли да се съгласите с мен, че европейската политика в Африка унищожава силовията за економическо развитие и е, насърчава много хора да емигрират? Съгласни ли сте с мен, че в Африка заслужава нов подход и справедлива търговия и ефективна помощ. Е, е, благодаря много. Не мога да се съглася с вашето описание на ролята на Европа в Африка. Това, което правим там, в Африка, е, че разработваме партньорства. Партньорства, които имат за цел да се погрижат за ресурсите на съответните страни така че тези ресурси да бъдат на разположение на местните хора, а не на европейски фирми. Разбира се, има исторически елементи, има и някои ам, примери от ам, последните години, които в някаква степен съответстват на вашето описание а, за причините а, хора от Африка да искат да се преместят в Европа. Но само 20% от е, хората, емигриращи от Африка, отиват към Европа. 80% от е, мигрантите в Африка са или хора, които се местят в рамките на собствената си държава, или хора, които отиват в други африкански страни. Тук по никакъв начин не подценявам отрицателното въздействие на нелегалната емиграция. Но а, мисля, че е важно не а, да, това, че моята роля а, не е да доизграждаме крепостта Европа, а по-скоро да насърчим а, държавите в Африка да изградят устойчива економика и да преодолеят тежките економически и социални условия, които водят е, до економическата миграция. Е, миграция, която е по принуда, не по избор. И така в тази връзка бих искал да работя в сътрудничество с комисаря по миграцията, за да може да се подобри контекста за легална миграция в рамките на Европа и да се подобрят социалните и економически условия в Африка. Благодаря много. Моля ви, господин Мимица, спазвайте времето за изказване. Господин Салвини от независим депутат. Благодаря. Уважаеми господин Мимица, Чака ви много работа, ще се сблъскате и с проблема с законната а, мигра... Е, миграция, а преди това трябва да се справим с безработицата в Европа. По приветствам това, че трябва да се помага на страните, откъдето произхождат иммигрантите, за да могат регионите да се развиват, а не да плащаме за акции на Интерпол, Как ще стане това обаче, когато говорим за търговия с плодове и зеленчуци? Това е в ущърп на европейските производители, защото а, ние купуваме ефтините марокански домати, да кажем, които обаче не отиват в ръцете на дребния производител, а отиват в по-едри земевладелци. От друга страна вредим на собствените си производители. Благодаря. Development... Благодаря. Всички наши действия в областта на развитието наистина са насочени към подпомагане на економическото и социално развитие на страната получател на помощта. Следователно, ако говорим за спогодба в областта на риболова, мога да кажа, че сме внесли фундаментална промяна в нашата обща риболовна политика. Преди европейският флот можеше просто да лови риба в водите на третите страни, на развиващите се страни, а сега вече се изисква този риболов да допринася за развитието на брега, да допълва това, което правят местните рибари и да се вписва в целите на устойчивото развитие. Същото въжи и за общата концепция за привличане на частния сектор към проблематиката на развитието. Още веднъж нашите цели, принос, програми, оперативни действия не финансират, не подпомагат, не улесняват големите европейски дружества не им съдействат да си присвояват облагите от политиката на развитието. Всъщност, големите дружества могат да ползват помощ от търговската политика, но когато дори ползват такава помощ, пак изискваме от тях е, това, което правят съответната развиващата се страна да добринася за нейното развитие, е, да работят с малките предприятия там, с земеделците, както и с рибарите. Благодаря господин Вента от НП. Хандел минералов, камени шлахетних и иных. Благодаря. От десетилетия търговията с минерали винаги е била много важна, особено когато става въпрос за финансиране на брутални конфликти. Афганистан, Бирма, Конго, Централна Африка. Нелегалната търговия с минерални суровини води до допълнителна корупция, нещо от което страдат, разбира се, човешките права. Има и предприятия от Европейския съюз, които участват в този обмен. Смята ли комисията да се намеси в бъдеще, за да се предотврати възможността за финансиране на военни конфликти? Какво възнамерявате да направите по отношение на такива конфликтни региони и закупуването на суровини от там. Смятате ли да упражнявате контрол, особено по отношение на отговорността на фирмите? Благодаря. Whenever it comes to corruption, винаги, когато се говори за корупция, изпиране на пари, други форми на злоупотреба, с средства на Европейския съюз в развиващите се страни или с средства на самите развиващите се страни, тази тема представлява важна част от нашите усилия. Ние се стремим да предотвратим подобни явления, да предотвратим случаите на корупция. Провеждаме политически диалог с страните, имаме и други форми на взаимодействие, които преследват същата цел. Същевременно обаче бихме желали търговията да стане по-устойчива, да се улеснят търговските потоци, с тези страни, тъй като по този начин се увеличават общите им средства за развитие. Бихме желали да прекъснем връзката между незаконната употреба на финансови средства от законна или незаконна търговия е, с минерали, диаманти, дървесина и други природни ресурси на развиващите се страни тази връзка вече съществуват редица инициативи. Имаме политически диалог, провеждаме контрол, провеждаме проверки на място, като е, проверяваме е, на място унищожаването на тази връзка между улесняването на търговията и незаконното обогатяване, корупцията и други подобни явления. Така че ще акцентираме и в бъдеще върху контролната дейност и политическия диалог за предотвратяване на незаконна дейност в развиващите се страни. Благодаря госпожа Шлайн от групата на социалистите и демократите. Благодаря госпожо председател. Господин кандидат, неплащането на данъците и банковата тайна са глобални проблеми. Глобален трябва да е и подходят за преодоляването им. Загубите от тях се отразяват несъразмерно върху развиващите се страни. Мултинационалите успяват да си спестят данъците и лишават правителствата от много съществени ресурси. Това са средства, които би трябвало да служат за развитието на тези така наречени развиващи се страни. Имам предвид постъпленията от данъци. И съм убедена, че трябва да се подобри ефективността на нашата политика за развитие в тази връзка. Какво планирате да предприемате? В Г20, в ОИСР също се стремят към изключване на така наречените данъчни оазиси от глобалните международни преговори. Е, всички страни, независимо дали имат по-висок или по-нисък доход, трябва да бъдат при, поставени при еднакви условия в глобален мащаб от гледна точка на плащането на данъците. Благодаря за въпроса. Напълно съм съгласен с значението, което придавате на въпроса за неплащането на данъците и надлежното събиране на данъчните постъпления в развиващите се страни. Е, тази проблематика е също толкова важна и тук в Европа. Когато обаче говорим за увеличаване на потенциала на развиващите се страни, за превръщането им в реални партньори и за нарастването на собствения им капацитет да финансират своето развитие, аз бих е, бил привърженик на идеята на международно равнище на ниво Европейски съюз да се възприеме еднакъв подход и да има еднакви възможности за развиващите се страни да участват в тези преговори и е, разговори за обща борба с неплащането на данъците в света. Също така, според мен, Нашите програми, които са насочени към подпомагане на доброто управление и към изграждане на капацитета на правителствата в развиващите се страни, тези програми трябва все повече да ориентират вниманието си към неплащането на данъците и към контролната дейност. Това трябва да е част не само от конкретна дейност, но и неразгледана част от нашия общ политически диалог. Просто трябва да има конкретни мерки в този смисъл, които задължително да присъстват в нашите програми за изграждане на капацитет, които предлагаме на развиващите се страни. Благодаря. Господин Люке от ЕКАРЕ, вашата група много сериозно ви използва в този късен час. Имам два политически въпроса. Става въпрос за политики на Европейския съюз, които евентуално могат да причинят вреда. Първият е за търговската а, политика, където има, в която има закрила на вътрешните пазари по силата на споразуменията за свободна търговия. Смятате ли, че европейските пазари трябва да се отворят все пак, когато има такива споразумения? Втория въпрос е свързан с Европейската инвестиционна банка, която също има доста сериозна дейност по отношение на развиващите се страни. Смятате ли, че че е добре е, Европейската инвестиционна банка да отпуска кредити за развиващите се страни и така да насърчава инвестиционни проекти? Или се боите, че по този начин е, се пречи на е, израстването на финансова инфраструктура в съответната страна? Благодаря. Що се отнася до достъпа до пазара, договорностите в тази област и договорностите в областта на справедливата търговия, започнахме от конвенцията за едностранните достъпи до пазари и конвенцията от Ломе. А, това обаче не съвпадаше с политиката на СТО и за това се наложи да преминем към двустранни споразумения за свободна търговия с цел да се отворят пазарите в Европа за развиващите се страни и а, въобще а, техните пазари за европейски стоки. Този процес а, продължава да тече. Винаги има един не е, напълно симетричен подход, е, т.е. европейските пазари още на много ранен етап на споразумението са достъпни е, без налагане на мита и квоти, а пък европейските стоки от съответните страни партньорки навлизат доста по-бавно. Така че трябва да продължим да работим по този начин, но също времено е добре да включим повече елементи, свързани с развитието в двустранните споразумения за свободна търговия, включително партньорства с съседните страни. Що се отнася до Европейската инвестиционна банка, съгласен съм, че е добре те да продължат да присъстват в проектите и заемите за развиващите се страни, но нека да не забравяме, че те са банка за инвестиция, а не за развитие добре е да намерим възможно най-подходящите проекти и начини, е, за да бъдат включени те в работата в развиващите се страни. Благодаря, госпожа Пагаза Ортундуа. Eh, Благодаря, добър вечер. Добре дошъл при нас господин Мимиса. През 2010 година един от бъдещите комисари предупреди, че волята на партиите е застрашена. А, какво стана напоследък? Жертви в Газа, в Нигерия, в Пакистан. И причината не е само ебола. Хуманитарните кризи се увеличиха като брой и размери, появиха се фанатични терористи, т.е. хората, които работят а, за развитието в страните, се нуждаят от повече закрила и изискват от нас повече пари от Европейския съюз за онези, които работят там от името на Европейския съюз. Тук ни трябват наднационални мерки какви мерки смятате да предприемете за сигурността на членовете на международните мисии в развиващите се страни? Ще дадете ли статут на европейски член на, ми, на мисия? Благодаря много. Напълно съм съгласен, че безопасността а, за хуманитарните служители е много важно да бъде е, висок приоритет при оперативните ни критерии, когато организираме програмите и когато подпомагаме тези развиващи се страни. На този етап договарящите агенции, т.е. неправителствени организации или е, агенции на държавите членки, приемат е, плановете за управление при кризи в Европейския съюз по отношение на цялостната организация. Т.е. от Европейския съюз идват е, основните критерии за операциите в областта на гарантирането на сигурността на, при тази програма. И освен това, е, ние финансираме евентуалната евакуация там, където това се налага. Е, за служителите на съответните неправителствени организации. Това, което аз препоръчвам е да се увеличи оперативния капацитет на местните власти и неправителствени организации, както и тяхната, техния капацитет за управление на риска. Това е тема, която трябва да бъде разгледана и във връзка с допълнителното финансиране. Благодаря много господин Хрисоганос от името на Обединената левица. Той седи тук зад вас на подиума. То месо и мерисио. Уважаеми господин бъдещ комисар, средният доход а, на 1,1% от най-богатите се, значи това е средния доход е, е, месечен, се равнява на дохода на големи групи бедни. Е, говоря не само за развиващите се страни, говоря и за държави членки, които станаха жертва на програмите, които бяха реализирани заедно с Европейската с, комисията комисия. Да си спомним хартата на основните права на Европейския съюз, в нея става дума за солидарност и равенство. Искам да попитам какви мерки ще вземете за това политиката за развитие на Европейския съюз да допринесе за, за по справедливо разпределение на световното богатство. Uh, the... Да, действително, Целите за устойчиво развитие са глобални. Те са международни и целта е да се намали бедността и в развиващите се страни и в Европа. И така този всеобхватен подход – ще помогне и за развитието на а, солидарността като елемент на нашата политика за развитие и а, елемент, който е засегнал, засегнат и в договора за Европейския съюз, чийто пазител е комисията. И така ще насоча дейността си към пълното приложение на е, документите, които вече са в сила, т.е. Е, Европейски консенсус за развитие и дневния ред за промяна. Защото там е, имаме вече очертани ясни критерии за това, че помощта трябва да е диференцирана, т.е. Да, да не се предоставя такава степен на страни, които вече са излезли от групата на най-нуждаещи се и могат вече сами да финансират програмите си за борба срещу бедността. От там нататък средствата ще се финансират само към ограничен брой отрасли и към онези страни, в които с най- малко средства може да се постигнат най-добри резултати. По този начин целта ни е да преодолеем бедността там, където тя е най-тежка. Мадам Благодаря. Госпожа Хаутала има групата, думата от групата на зелените. Благодаря. Слушайки тукашния разговор за миграцията и тенденциите в нея, все още се чувствам обезпокоена. Спомням си, че в писмото за мисия, което ви даде господин Юнкер, той ви натовари с задачата да разработите подходящи средства за управление на миграционните потоци. Естествено, не може да се изразходват по, тези, по този начин средствата за развитие на Европейския съюз. Искам да ви попитам – да ми отговорите с да или не, ако обичате. Дали а, ще а, се въздържите от това да използвате средства от официалната помощ за справяне с бежанските проблеми? И а, освен това, ще един въпрос, извинявам се за просрочването. Всички говорим за това жените да присъстват навсякъде в нашата политика. Как ще гарантирате присъствието на жените в политиката за развитие? Кандидатът. Политиката за развитие и сътрудничеството в тази област могат да подпомогнат законните мигрантски потоци и да снемат напрежението, което създават незаконните потоци от пришелци към Европа в случая, чрез изграждане на съответните страни, чрез създаване в тях на благоприятни условия, при които хората могат да останат страната си и да допринасят за нейното развитие. Моето виждане съвсем категорично е, че средства за развитие или е, действия и програми в областта на развитието не следва да бъдат насочвани пряко към, ако мога така да се изразя, изграждане на онези стени, които да опазят Европа от незаконните мигранти. Тези средства трябва да бъдат използвани за изграждане на условия в страните по происход, така че хората да могат да се чувстват част от своята страна и да допринасят за развитието на тази страна. Аз мисля, че средствата за развитие не трябва да допринасят за предотвратяване нахлуването на незаконни мигрантски потоци в Европа. А по-скоро най-добрият начин да се използват средствата за развитие е да се работи съвместно, последователно и в допълнение към политиката на прием, ако мога така да се изразя в Европейския съюз, като средствата се насочват към развиващите се страни с цел предотвратяване на незаконната миграция. Страхувам се, че изчерпах цялото време, което ми беше необходимо. Да, ако нещо сте пропуснали, можете да наваксате накрая, господин Мимица. Господин Гил от Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря. Мнозина твърдят, че споразуменията за економическо партньорство, подписвани от Европейския съюз с някои страни, са чиста економическа заблуда. Всъщност, на Европейския съюз се позволява достъп на дъмпингова, дъмпингови цени до чужди пазари, които така биват унищожени. А пък Европейският съюз Е, забранява на тези страни да продават на негова територия нещата, които трет, развиващите се страни произвеждат, а приема от тях неща, които те не произвеждат, а им струват много скъпо. Според Оксфам, земеделците и производителите в много от най-бедните страни ще бъдат принудени да се конкурират нелоялно с е, високо субсидираното производство на Европейския съюз. Бихте ли коментирали несправедливостта на тези споразумение за економическо партньорство. Благодаря. Споразуменията за економическо партньорство се договарят на основата на мандат, прият чрез сътрудничеството на голям брой комисари – Водещ от сред тях беше комисарят по търговията. Ако бъда утвърден на поста си, бих се стремил в споразуменията за економическо партньорство да се включат повече елементи, свързани с развитието. Не е достатъчно да се постигне съгласие – за възможно най-свободен пазарен достъп до Европа на стоките, които се произвеждат в развиващите се страни. А трябва да се мисли и че е, броят на продуктите, количеството продукти, които могат е, да бъдат изнасени, всъщност е ограничено. Било защото те имат проблеми с производствения капацитет или не могат да произвеждат въобще, или защото не могат да произвеждат е, по стандартите, включително ветеринарни, фитосанитарни и други, които се изискват на европейския пазар. В този смисъл съгласен съм, че провеждането на по-здрава връзка между търговията и развитието в споразуменията за економическо партньорство е необходимост. Все още предстои приключването на преговорите с редица страни и региони и аз мисля, че е много важно да се координира този аспект в тези преговори. Благодаря. Госпожа Хименес Бесерил от НП. Сеньор Мимика. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошъл при нас, господин Мимица. Знаем, че бъдещето ще зависи и от устойчивото развитие, а частният сектор е много важен в това отношение. Разбира се, че винаги трябва да се насърчават економическа, да се насърчава економическата база, но и правата на човека. Е, въпросът е- ми е как смята комисията с политически мерки да подходи към частните предприятия, за да могат те да бъдат включени във всичко, което се прави за подобряваме живота на местното население и за наемане на местно население, включително и жени. И кратък въпрос във връзка с миграцията и а, взаимодействието и с развитието. А, какво може да се направи, за да се намали този масиран нафи, э, натиск и да се преборим и с бедността, и с корупцията и тероризма? Е, thank you. Thank you Благодаря за зададения въпрос. По втората част на този въпрос бих отговорил така. Може би е, не съм в състояние да обобщя тук отговорите си във връзка с миграционната политика. Мисля, че като цяло контекстът на европейската политика за развитие, особено във връзка с програмата за промяна и целите за устойчиво развитие, огромната част от е, нашите усилия са насочени към повишаване на капацитета, подобряване на условията в самите развиващите се страни, така че да не се стига до това хората да ги напускат. Това е основният принос на политиката за устойчиво развитие в областта на миграцията. А по първия ви въпрос, а той беше? Uh, first question. Uh, Първият ви въпрос. Първата част на въпроса беше свързана с частния сектор. To, to, to that... Опитах се да поясня, че ролята и ангажиментът на частния сектор е, в е, политиката за развитие за нас са много важни – не само за финансиране на инвестиционната дейност, но и с оглед на ролята, която европейският частен сектор може да играе в развиващите се страни. Успоредно с държавите членки и това, което те правят. Мисля, че ние трябва да подкрепяме частния сектор, когато той работи в съответствие с целите, с концепцията на устойчивото развитие, с нашите програми, ако, разбира се, те могат да допринесат по някакъв начин към тях. Благодаря, господин Фрунзорика от групата на социалистите и демократите. Thank you very much. Благодаря много, господин кандидат комисар. Моят въпрос е свързан основно с промените в климата. Промените в климата е, засягат всички ни, независимо от това къде живеем. 2015 ще бъде важна година в борбата срещу промените в климата. Целите за устойчиво развитие ще бъдат очертани, така че да заместят целите за развитие на хилядолетието и ще се подпише нов е, международен договор в тази връзка. Важно е да се вземе предвид, че е, има взаимовръзка между всички е, процеси, особено в устойчивите уязвимите райони. Проблемът обаче е, че тази връзка не се вижда тук в Европейския съюз. устойчивото развитие не е споменато в връзка с ресорите на комисарите отговорни за промените в климата и за развитието. Как ще направите така, че устойчивото развитие действително да бъде приоритет? И как ще се гарантира достатъчно допълнително финансиране за борбата срещу промените в климата е, и устойчивото развитие, в допълнение към е, вече доста е, напрегнатия бюджет по отношение на развитието. Що се отнася до а, писмата, описващи ресорите, за мен е очевидно, че развитието ам, и устойчивото развитие са и борбата с климата са тясно свързани. Е, комисарите на енергетиката, конта, среда и развитието ще си сътрудничат, защото в рамките на процеса след 2015 година и конференция е, имаме е, един процес е, в рамките на конференцията за климата имаме друг процес, но те трябва да вървят в една и съща посока. Много е важно Европа да говори с един ясен общ глас и на двете конференции. Това изисква не просто да се координират проектните екипи в областта на външните дейности и економиката и климата, ами изисква всички ние да участваме в преговорния екип и а, при подготовката и на двете конференции. И така в тази връзка очаквам да работим добре с комисаря по енергетика и комисаря по промените в климата, както и с съответните заместник-председатели за координирането на тези важни политики. Благодаря. Господин Луки има думата за последен път тази вечер. Ich möchte noch einmal fragen zur Konditionalität. Аз искам отново да се върна на обвързаната с условия политика за развитие на Европейския съюз. А, говори се много за миграцията и най-вече за незаконната имиграция. Смятате ли а, да се постави и такова условие, когато се отпуска помощ за развитие, да се постави условие съответната страна? А, да се бори с трафикантите на хора, както и с нелегалното излизане от страната, включително и да приемат обратно върнати от Европа свои съграждани. Благодаря. Yes. Uh, migration flows, so especially illegal миграционните потоци, е особено нелегалната миграция. Действително темата е тема, която изисква реакция на ниво Европейски съюз. И а, не само на ниво Европейски съюз. Трябва да разгледаме нещата в по-широк план. На страните а, от Европейския съюз трябва да си сътрудничат с страните на преминаване на мигрантите и със страните на происход на мигрантите. Миграционните потоци за мен не са резултат на целенасочена политика на развиващите се страни. По-скоро те са реакция на лошото управление, на провалената държавност, на лошото управление на финансите и така нататък. Но за нас всички тези е важни елементи правата на човека, доброто управление и прочи, вече са включени в нашия подход към развитието. Подход, основан на правата. И към тях са прикачени съответните условности – т.е. те са условия. И засягат основните причини за миграция от съответните страни. От там нататък трябва да имаме и съответната политика тук, в, на територията на Европейския съюз, политика за реадмисия с страните на преминаване и страните на происход и мерки, които да подпомагат мигрантите е, да се развиват в страните на происход. Благодаря, господин Гъренс. Благодаря. Какво според, теб, според вас е мястото на културата в политиката на развитие? Some might argue that uh, culture is, let us say, or could be a neglected part. Има хора, които са склонни да твърдят, че културата някак си се пренебрегва, когато става дума за устойчивото развитие, но за мен това не е вярно. Когато говорим за социална устойчивост – тя надхвърля значително основните социални услуги. Защото става дума за социална устойчивост в по-широк план. И тук говорим за всичко, което е свързано с социалното развитие, включително правата на човека, културните права, културното развитие в развиващите се страни, правата на младсинствата и възможностите младсинствата да развиват своя собствена етническа и културна идентичност. Затова за мен програмите в областта на културата следва да бъдат част от програмите в рамките на устойчивите цели за развитие. Благодаря, господин Коша. Благодаря. Уважаеми господин бъдещ комисар, вероятно се досещате, че за нас темата темата за сътрудничеството с страните от АКТБ е много важна. Има споразумение от Котону, което изтича през 2020 година и вече възникват съмнения как ще продължат нещата. Така че въпросът ми е много прост. Ако бъдете утвърден като комисар, какви мерки ще предприемате за продължаването на това споразумение? Какви стъпки ще направите? Е, Споразумението от Котоно е наистина съществен пример за това, Какви резултати може да даде сътрудничеството между север и юга, партньорството между тях. Е, от него ни остават още около 5 години. Той стича през 2020 година. Но би трябвало да работим за уреждането на отношенията след 2020 още от сега. И за това планирам още в началото на следващата година да проведа среща, с която да дам началото на обща консултация, включително с Европейския парламент и с вашата комисия за подхода ни към уредбата след 2020 година, когато изтича споразумението от Котоно. Според мен не стои въпросът дали трябва да продължим сътрудничеството си от подобен тип с страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн. Според мен отговорът е недвусмислено да, това е необходимо сътрудничество. Необходимо обаче да се приспособим към някои новости в обстановката и да утвърдим общи принципи в сътрудничеството си с тези страни, които да се отнасят за цялото ни сътрудничество, а след това да направим специфични програми за Африка или за другите страни, които участват в това споразумение. Това е първоначалната ми идея за подхода, който можем да възприемем идеята ми към настоящия момент, но резултатите от общественото допитване са тези, които ще предопределят подхода ни, подхода върху който да работим съвместно с страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн за периода след 2020 година. Благодаря, господин Данс от групата на социалистите и демократите. Ето ме тук. Във връзка с тук, що споменатата от вас реформа и новото споразумение от Котуно, ако мога така да се изразя, Споразумението сега включва механизъм за консултации и евентуално суспендиране, ако има нарушение на правата на човека, но този механизъм се е оказал недостатъчен за справяне с фундаментални нарушения на правата на човека. Миналата година, когато Уганда и Нигерия се опитаха да въведат законодателство за забрана на хомосексуалните отношения, Европейският съюз нямаше начин да реагира. Първо в ново споразумение би трябвало да има категорично закрепени клаузи за правата на човека и механизъм. Смятате ли така? И какво мислите да направите в тази връзка? И второ, по какъв начин ще гарантира новото споразумение правата на малцинствата? Трето, каква ще е ролята на делегацията на Европейския съюз във всяка съответна страна за това да не се погазват правата на човек? Благодаря. По отношение на действията след изтичането на срока на сегашното споразумение от Котону, аз съм силен привърженик на необходимостта да възприемем подход за защита на правата на човека като централен подход в сътрудничеството ни с страните от АКТ. В това отношение силно бих разчитал на оценката на съществуващите вече механизми за обословеност и политически диалог с страните от АКТ. Бих искал тази обословеност, която съществува сега, да бъде запазена и в бъдеще. Преди всичко като процес, който ни позволява рано да реагираме на незачитането на правата на човека. В Уганда и в Нигерия бих казал, наблюдавахме добри примери за начина по който политическия диалог може да допринесе за преодоляване на някои нарушения на правата на човека в тези страни. Но наистина ми се иска да проведа много обширни консултации. Иска ми се да се срещна и с вашата комисия в контекста на неформален диалог, за да обсъдим как да се използва най-ефективно тази обословеност за преодоляване на отрицателното отражение на правата на човека и за насочване на програмите за подпомагане към онези, които в най-висока степен се нуждаят от тях. Благодаря, господин Зеле от ЕНП. Благодаря. Господин Мимица, а, назначават ви в много интересно време. До година ще отчитаме постигането на целите на хилядолетието. Европейския съюз обяви 2015 година за година на развитието, т.е. вашия ресор ще е в център на вниманието. Трябва обаче да констатираме, че много от целите, поставени през 2010 година, далеч не са постигнати, така че има още много какво да се прави. Сега помощта за развитие е помощ за самопомощ. Хареса ми, че казахте, че помощта трябва да отида у нези, които се нуждаят от нея, а знаем, че много често властващите и режимите в такива страни вземат тези пари. Хората се нуждаят от парите. Те живеят в разрастващи се градове, които се нуждаят от училища, здравеопазване, хигиена и добра администрация в тези страни. Възниква и гражданско общество. Ще работите ли върху нещо като градски дневен ред в политиката за развитие? И още нещо. Политиката, разбира се, е работа на правителствата, но вие казахте, че 70% от хората в Европейския съюз подкрепят политиката за развитие. Тоест, заради тях трябва да имаме и регионален компонент, за да не е само работа на Европейския съюз, как ще се помага на развиващите се страни, а и на страните членки. Благодаря за този въпрос. Урбанизацията, градското развитие е, са един от важните и много значими аспекти на развитието, защото по-широката урбанизация е заплаха за устойчивостта и то не само в развиващите се страни, но и в доста европейски държави, които живеят по-добре. Смятам, че ние в Европа сме успели да поставим под контрол и управление развитието на градовете, преди всичко чрез действията на ниво местни органи. Сега има необходимост, но ние можем да го постигнем. Този опит, този натрупан опит да предадем на развиващите се страни. За тази цел аз разчитам силно на приноса на гражданското общество. Разчитам силно и на участието на местните органи, които са в състояние да направят по-устойчива урбанизацията. Това въжи и за страните в развиващия се свят. Хората там трябва да работят заедно с техните местни органи. Като цяло тяхната управленска компетентност може да бъде по-ниска от тази в Европа, но въпреки това местните органи могат да допринесат за това да се преодолеят някои от недостатъците на управлението на централно равнище. И за това местните програми могат да се окажат много полезни. Така че отговорът ми е да, повече организации на гражданското общество и повече местни органи трябва да участват в нашите програми. Както когато ги разработваме, така и когато ги изпълняваме в развиващите се страни. Благодаря, господин Манскур от групата на социалистите и демократите. Да, госпожо председател, господин кандидат. Вие чухте вече въпроса за спора за умението от Котону. Радвам се, че трима колеги зададоха такъв въпрос. Радвам се, че темата е толкова интересна. Всъщност, от гледна точка на значението на темата, партньорството с държавите на юг, трябва да се знае, Докъде се простира това сътрудничество? Вие ще имате трудната задача следващата година да преговаряте за това партньорство между севера и юга. И аз искам да задам два въпроса. Първо, как смятате да въведете в преговорите въпросите, които останаха нерешени в преговорите от 2010 година. Мисля си за миграцията, за данъчното управление, за борбата с данъчните оазиси. Имам предвид също и а, е, това, което каза а, е, колегата в друга форма, правата на човека. Правата на човека, казано най-общо. Yes, Уредбата след изтичането на сега действащото споразумение от Котону е реален приоритет. Особено важен приоритет за мен поне, тъй като смятам, че още от сега трябва да започнем да работим за това да разполагаме с най-добрата възможна уредба на бъдещите си отношения с развиващите се страни, особено тези в Африка. И в този смисъл, на мен много ми се иска отрано да установим контакти с изтъкнати африкански дейци, които вече мислят за това какъв да е подходът на африканските държави към споразумението след изтичането на сегашната спогодба. И също така бих искал да привлечем лидери на африканските страни, включително и Африканския съюз, неговата централа. Това ще е част от моята подготовка на обширната обществена консултация, която споменах. Както казах, бих желал тази консултация да започне максимално рано следващата година. Ние ще се нуждаем от приноса на голям брой заинтересовани лица, за да можем да разработим един валиден общоевропейски подход към това, което ще прави Европейския съюз след 2020 година в отношенията си с тези страни. Но убеден съм, че в нашия подход централно място трябва да заемат правата на човека, фискалното управление, борбата с данъчните оазиси и с неплащането на данъци. Тоест, е, трябва да мислим за това как тези елементи да вградим максимално ефективно в принципите на уредбата ни след 2020 година, както и в нейното практическо изпълнение. Благодаря господин Понга от НП. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, партньорството, което обвързва страните, една от далечените страни и, и Европейския съюз бе възобновено миналата година и трябва да се взема предвид, че тези страни се възползват от средствата от Фонда за развитие на Европейския съюз за преодоляване на бъдността, обаче има критики от Европейския парламент и е, за след 2020 година се предлага по-гъвкава възможност за финансиране, която да е част от европейския бюджет, от бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much indeed. Uh, uh, of the over... Благодаря много. Финансирането на отдалечените територии и региони този въпрос е свързан с възможно най-доброто финансиране. По-настоящем нещата стоят така, че се предвижда Европейски фонд за развитие една част от него всъщност да бъде заделена за това финансиране. Аз разбира се, с готовност бих задълбочила тази дискусия, защото е много важно да гарантираме възможно най-гъвкави финансови условия. Нека да започнем от един добър факт. В 11 тия Европейски фонд за развитие процента за финансиране за отдалечените страни и територии се увеличава с 12%. Това е много добро начало. И като се има предвид, че по-настоящем има големи бюджетни ограничения за фонда за развитие, е, това е много добра новина за отдалечените територии и региони. И мисля, че дори няма нужда да чакаме средносрочния преглед, а можем да започнем да обсъждаме темата още когато започнем обществените допитвания по отношение на периода след споразумението от Котоно. Благодаря, господин Лопес Агилер. Е, господин комисар, бяха зададени множество въпроси, от които стана ясно, че развиващите си страни могат да растат и да бъдат приобщавани и да излязат от бедността, ако използват възможно ефективно природните си ресурси. Ето тук отново се сблъскваме с проблема с корупцията. Милиарди долари се губят поради корупция. Да не говорим за прането на прани, безогледното експлуатиране на природните ресурси. Искам да попитам какви мерки е в състояние да вземе комисията, за да се гарантира, че помощта от Европейския съюз ще помогне, а няма да навреди. И още два въпроса. Имаме а, директива за прането на пари. Съгласен ли сте с а, предложението всички страни членки да направят регистър, от който да стане ясно кой печели наистина от помощта и готов ли сте да действате така, че предприятията да бъдат принуждавани да декларират своите печалби и то не на доброволен, а на задължителен принцип. Благодаря. Yes, Combating... Благодаря ви много. Борбата срещу корупцията, изпирането на пари и всички останали форми на злопотреба, свързани с средствата, е, предназначени за развитие, както и с местните ресурси, е, са част, разбира се, от общата проблематика, която се засяга при разработването на политиката за развитие. Аз съм от Харватия и там изграждането на върховенството на закона на демократичното общество, борбата срещу корупцията и борбата за по-добра съдебна система – е, бяха важни по време на преговорите за присъединяване и е от е, тях научихме много. Ясно е, че трябва да се че могат да се реформират много неща, но не може да се реформира менталитета на хората с а, а, такава лекота и това е добре да се знае и да се има предвид, когато работим в развиващи се страни се опитваме да преодолем неефективната работа на съдебната система или изпирането на пари. Целта е да се изгради капацитета е, за е, осигуряване на, на достатъчно добър надзор и контрол и от аудита, и е, на парламентарен контрол. и така, съвсем накратко, що се отнася до публичния регистр, моят отговор е да, аз съм за той да е възможно най-пълен и подробен. Що се отнася до задължителната схема по отношение на минералите предмет на конфликти, аз вече отговорих на въпрос по тази тема. За мен е добре да се даде шанс първо на доброволната схема. Благодаря, господин Преда, НП. Благодаря много, госпожо председател, господин кандидат комисар. зададоха ви много въпроси и за вашите ангажименти и за вашия избор. Моят въпрос е, е свързан с е, това, което е, се случи през последните пет години е, по отношение на политиката на развитие. Моят е, въпрос е следния. Какво, е, ако вие бяхте комисар през последните 15 години, какво ще да направите по-различно? Е, каква е, какви са слабите сцени на настоящата политика за развитие? И е, също така, вие имате опит като депутат, опитате се да се поставите и на наше място, като членове на парламентарната комисия по развитие. Какво бихте направили като такъв един член по-различно? Що се отнася до европейското участие в сътрудничеството за развитие, бих казал следното. Целите за развитие на хилядолетието, така както са очертани и както се прилагат, имат за цел да развият економически а, съответните страни и да се постигне економическа устойчивост. Така че в този контекст цялостният ни подход а, към политиката за развитие бе насочен по-скоро към източниците на финансиране, към официалната помощ за развитие, Тоест, ударението бе поставено по-скоро върху източниците на а, финансиране, а сега се променя парадигмата. Преминаваме към цели за устойчиво развитие. Това съвсем не е формална стъпка. Напротив, това е, е цялостна програма на политиката, за да може да има повече последователност, да има повече партньорства и между страни, развиващите се страни, за да се зададат универсални цели, цели световен план. И за това е добре Европейския съюз да бъде не само платец, но и участник, активен участник, активно действащо лице в областта на развитието. Затова е много важно да запазим водещата си роля в областта на развитието. Не е, е, само защото ние финансираме повечето потребности, свързани с развитието в развиващите се страни, а и защото ще можем да го правим по един много устойчив начин, по един много приобщаващ начин, Тоест да включваме множество нови аспекти в нашия подход и точно това бих искал аз да променя. Благодаря още двама оратори. Господин Флекенштайн от групата на социалистите и демократите. Заповядайте. Благодаря, господин комисар. Както разбрахте, ние се нуждаем от комисар с политическа ориентация, който е готов да защитава политическата последователност в областта на развитието и да отстоява развитието в разговорите с колегите си в колегиума. Интересите на развитието във всяка политика, която засяга развиващите се страни, търговия и всички останали. Вие трябва също така да се ползвате от услугите на генерална дирекция ДЕВКО в съответствие с тези изисквания. И искаме да бъде нашият комисар човек, който да подпомага върховния представител в областта на външната политика, когато нейната работа има връзка с развитието. Ще работите по следващата рамка за развитието. Европейският съюз е най-големият донор в света и трябва да присъства по-сериозно и по-тежко на международната сцена – елементарен и единствен въпрос имам. Как ще направите така, че гласът на Европейския съюз да звучи по-силно в международните разисквания? Кандидатът. Общият ми подход, който се опитах да изложа по време на това изслушване, до голяма степен бе съсредоточен върху важните елементи, които вие сега откроихте във въпроса си. Всъщност, Въпросът ви е, ме насочва в известен смисъл към заключителните ми бележки, защото вие изброихте няколко различни неща, които искам да присъствам, да присъстват в моята дейност. От това да бъда комисар с политическа тежест до това всички политики на Европейския съюз да бъдат съобразени проблематиката на развитието. Мисля, че това, което трябва да направим заедно с службата за външна дейност, е да не е, работим всеки в своята бразда. Това въжи и за останалите отрасли. Всеки всеки да не работи сам за себе си. Един работи хуманитарна помощ, друг работи развитие, трети търговия. Би трябвало много по-добре да се съгласуваме помежду си. Е, не може да се каже, че някоя от нашите политики е подчинена на останалите. Е, би трябвало да се гарантира приносът на всеки комисар за единството и вътрешната последователност на общата политика на Съюза. Затова аз съм готов да работя по този начин с другите комисари, включително заместник председателя, който отговаря за външната политика. Мисля, че първите дискусии помежду ни са именно в тази насока и за това не мисля, че в нашата комисия ще има субординация. Това ще бъде комисия на координация на единната последователна политика – и аз съм готов да допринасям за това единство, доколкото съм способен. Господин Стир има привилегията да зададе и последния въпрос тази вечер. Е Благодаря, госпожо председател. Първият ми въпрос беше зададен на хърватски, затова нека и сега задам въпроса си на хърватски. По време на изслушването вие се изразихте в подкрепа на подход в чийто център са поставени правата на човека. Аз искам да ви обърна внимание на целите за устойчиво развитие, по-специално точка 16, където не се акцентира достатъчно върху доброто управление или върху върховенството на закона. Ще се опитате ли чрез вашия подход да внесете промяна тук по време на преговорите? Това е първият ми въпрос. И второ, за разлика от целите за развитие през хилядолетието, целите на устойчивото развитие ще се прилагат към всички държави членки. Как виждате ролята на комисията, включително цел 6, за прилагането на цел 16? Благодаря. Що се отнася до подхода ми към определенето на всички цели, включително такава за доброто управление, смятам, че елементите на доброто управление, свързани с демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, трябва да бъдат от, отчетени. В момента обаче ние разполагаме с такъв проект на текст какъвто вие цитирахте. На съвета за развитие трябва да се опитаме да дефинираме един общо европейски подход. Трябва да се опитаме да подобрим, да усъвършенстваме редакцията на текста, особено във връзка с цитираната от вас цел. И ще видим доколко ще успеем да постигнем това в окончателния вариант на документа. Що се отнася до редакцията обаче, мога да ви уверя, че като ваш комисар – за въпросите на развитието, ако след изслушването вие ме утвърдите, ще се стремя тези цели на основата на доброто управление и зачитането на правата на човека – да бъдат отразени навсякъде в програмните ни документи, в оперативните документи, на основата на които ще се отпуска помощ за целите на развитието и ще се извършва сътрудничеството в областта на развитието. Дори да няма достатъчно точна дефиниция с целите за устойчиво развитие, мога да ви уверя, че ние максимално ще вземем предвид тази необходимост правата на човека да стоят в центъра на политиката в областта на развитието, както и доброто управление да бъде в центъра на дейността ни. Ако не на думи, поне на дела ще гарантираме това. Благодаря, господин комисар. Това бе нашият последен въпрос към вас. Можете, ако желаете, сега да направите заключително изказване за 5 минути, за да допълните нещо, което не сте имали възможност да кажете по време на отговорите. Да, просрочихме, но е, въпреки това, ако имате нещо да допълните, имате тази възможност. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове. Е, е, искам да ви благодаря за тази възможност да обсъдим основните елементи на нашата политика в областта на развитието. Светът се променя бързо. Старите идеи за дарители и надарявани не се вписват в новия контекст. Ние трябва бързо да приспособим уредбата в областта на развитието към тази нова реалност с цел изграждане на по-добър свят. Трябва да се промени парадигмата към цели за устойчиво развитие. Това е много добра възможност. По-добре да се борим с бедността чрез интегриране на социалното, економическото и екологичното измерение и чрез задълбочаване на партньорствата с развиващите се страни, да изградим партньорства и с нови дарители, с нови донори. Също така, подготовката за уредбата след изтичането на сегашното споразумение от Котону ни позволява да потвърдим е, своя силен ангажимент към страните от АКТ, в частност от Африка. Европейският съюз следва и трябва да бъде в центъра на тези процеси. Не говорим само за универсална всеобща рамка за развитието. Трябва да решим някои много сериозни трудности за Европа и за нашите партньори. Как да придадем форма на глобализацията и да я рационализираме? Всъщност за това говорим в нашите разисквания за целите за устойчиво развитие. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, очаквам с нетърпение да работя с вас върху тези приоритети и в много повече направления. Благодарен съм за това изслушване. Зная, че заедно можем да направим Европа много по-солидарна в глобален план да подобрим позицията на Европа в е, света. И това може да бъде от полза не само за партньорите ни, но и за нашите граждани. Благодаря ви. Очаквам съвместната си работа с вас в областта на развитието, защото от това, което направим сега, ще зависят следващите десетилетия. Um, thank you, Mr. Благодаря ви много, господин Мимица. Нека сега да ви припомня как стоят нещата от тук нататък. Според правилата, пред, а, координаторите се срещат сега, след това изготвяме писмо оценка и а, това заседание ще се проведе при закрити врата. От, а, от... Госпожо председател, Имам молба. По Твитър се оплакват, че интернет в парламента не работи, че излъчването е било лошо, каналите са били а, некачествени. Моля ви да направим нещо поне за следващите излъчвания. Аз чух също подобни а, оплаквания, но за изслушването на Инта. Добре, сега всички, които не са координатори, моля напослед залата. Ще изготвим оценката, ще изпратим писмото към председателите на комисии и след това ще се видим утре в 6 часа за следващото изслушване. Късно вечер са изслушванията. Благодаря на всички, благодаря на преводачите. Ще продължим след няколко минути.